Julian. So, good morning. И така, добро утро, госпожи и господа, скъпи колеги. Добро утро. Госпожи и господа, скъпи колеги, ще ви помоля да вземете, да вземете местата си. Поздравявам ви на заседанието на Междупарламентарния комитет, организирано от Комисията по външна политика и отбрана на Европейския парламент. От името на моите колеги в Европейския парламент мога да кажа, че ние се радваме да видим толкова много колеги от националните парламенти, които приеха поканата ни и присъстват на това последно заседание на Междупарламентарния комитет за този легислатурен период. И в крайна сметка това е и последното заседание на нашата парламентарна комисия за този легислатурен период. Предлагаме е, основни точки, е, разговор е, е, за е, външната политика и политиката на сигурност и отбрана е, в, на Европейския съюз, е, предизвикателствата в бъдеще, как точно да е, решим нещата във връзка с едно подобряване на нашата политика в това отношение и би трябвало да се концентрираме върху предложението да се мина от е, взимане на решение на принципа на единодушието и е, преминаване към квалифицирано мнозинство в съвета. След това ще се срещнем с, е, е комисар, е, с господин Бърние, който е нашия главен преговарящ за Брексит. Има и последни е, нови събития от е, гласуването в е, Британския парламент. Е, от вчера ще обсъдим всички тези въпроси, е, естествено от призмата на, е, през призмата на външната политика и политиката на отбрана. И накрая ще имаме разговори с комисаря Хан за нашата политика на добросъседство и разширяване на ЕСА. Нека да ви напомня, че е, съветът на Европейския съюз е, е, прие доклад за бъдещата политика, обща политика на външ... за отбрана и външна политика. Ние с голямо мнозинство на 12 декември миналата година в тази е, резолюция ние е, сме посочили редица предизвикателства, които, пред които сме изправени днес и същевременно разглеждаме възможностите за подобряване на е, общата политика на сигурност и общата външна политика. ОВППС преминаване към взимане на решение в съвета с квалифицирано мнозинство. Едно решение, което се подкрепя от канцлера Меркел и президента Макрон. В повечето случаи, когато става дума за европейски политики, това е стандартната процедура. А така че едно а, отклонение а, от а, принципа за единодушие а, би било а, от голямо значение и улеснение за а, нашата а, ОВППС. Много интересно би било за нас да разберем какво е отношението на националните парламенти към а, този въпрос. Освен това, е, аз вече съм разговарял с много от вас за това, че е, междувременно е, околната среда за Европейския съюз се промени. Тя е много по-променлива, по-непредсказуема, комплексна, нееднозначна и като че ли това за първи път се случва след края на студената война. В този смисъл ние трябва да поемем нашата отговорност, за да гарантираме собствената си сигурност сигурност и да защитим нашите интереси и ценности. Това е времето, в което трябва да поемем нашата съдба в собствените е, ни ръце. И така, е, как можем да е, развием една е, ОБППС, която е суверенна, която е, е, ще направи. Е, е економическата мощ и политическата мощ на Европейския съюз много по-голяма и по-реална. Една техническа информация за начина по който ще процедираме. Моля колегите от националните парламенти да използват картончетата, които им са им дадени, за да заявят желание за изказване. За колегите от Европейския парламент процедурата е както обикновено. И така, поздравявам всички вас още веднъж с добре дошли в Брюксел. И господин Канинс от Латвия ще бъде нашият първи оратор. Благодаря ви един от важните аспекти за нашата ОВППС е, са отношенията с е, НАТО. Ние имаме 27 е, различни точки за контакти. Как трябва да разглеждаме новата ситуация при липса на подкрепа от е, Вашингтон? Как ще разглеждаме сътрудничеството с НАТО е, и партньорите ни от НАТО в бъдеще е, при тези обстоятелства? Има важна връзка между Европейския съюз и НАТО и Вашингтон би трябвало да признае наличието на тази връзка. Е, дали няма възможност все пак да окажем влияние на е, членовете на Конгреса, за да се промени и политиката на Вашингтон в това отношение, което е голямо предизвикателство за Европейския съюз? Е, благодаря. Ще дадем думата на няколко колеги, които а, а, желаят да вземат думата и след това ще се върнем отново на специфичните въпроси, които поставяте. И така,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 Next on my list is Mr. Tsingaris from Lithuania. Yeah. Press the red button. Натиснете червеното копче. Това вече направих. Уважаеми колеги, Искам да добавя, че в сегашните турбулентни времена трябва да укрепваме трансатлантическия мост. Както каза и колегата преди мен, трябва да бъдем заедно в политиката си на сигурност Политиката на сигурност на Европейския съюз не може и не бива да бъде използвана и противопоставяна на Трансатлантическия съюз. думи, е, говоренето между Емануел Макрон и Тръмп всъщност е ненужно. От наша гледна точка сигурността ни е част от приятелските отношения с Австралия, Канада и САЩ. Нашата политика на сигурност не бива да бъде противопоставяна на НАТО. Също така, господин Макалистър, бих искал да обърна внимание на нашето разочарование по отношение на отношенията ни с Съвета на Европа и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Бяха изолирани двама души от ръководството на премьер-министъра Андрос Кобилюс не беше дадена възможност да бъде представен като кандидат за председателството на парламентарната асамблея макар че от Европейския съюз бяхме получили уверение, че и четиримата кандидати ще бъдат представени. Макар че нашият премьер-министър за в продължение на 8 години отговаря на всички критерии, удържа по време на кризата, укрепи бюджета, и а, въведе и, и, и укрепи системата на европейските ценности у нас. Аз съм обаче много разочарован от това, че му бе отнето правото да се кандидатира за парламентарната асамблея. Благодаря ви. Даваме думата по последователна представител на Европейския парламент и на Национален парламент. Сега е нашият колега Щетинер. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád využil přítomnosti. Eh, Благодаря. Искам да се възползвам от възможността да се обърна към колегите от националните парламенти. Искам да коментирам факта, че сред нас и абсолютно искам да наблегна на този факт. Е, в Словакия бе избрана президентка с много голямо мнозинство. А сега Чехия се обявява за така твърди, че е, Факта, че е, Словакия се оглавява от жена президент, това ще означава края на Вишеградската четворка. Искам да се обърна към представителите на тези четири страни да коментират какво смятат те по този въпрос. Благодаря. Господин Шида от Австрия има думата. Благодаря, господин председател. Добро утро. Що се отнася до външната политика, мисля, че на първо място трябва да се подчертае, че е много важно да имаме обща външна политика като Европейски съюз, докато политиката на отбрана може да бъде само дериват на външната политика. За съжаление, понякога обратното е на лице, което не е добре. На второ място смятам, че е много неприятно, че Европейския съюз не винаги говори с един глас в ООН е или Съда за човешките права когато става дума за човешки права. Това е това говори много за вътрешната интегрираност на Европейския съюз, така че смятам, че и по тези въпроси трябва да се взема решение с квалифицирано а, мнозинство. Още повече, че човешките права са в центъра на европейските ценности и би трябвало да бъдат и в центъра на външната политика. Благодаря на колегата Шидер Петърс Остревичо с е следващият оратор. Yes, indeed, David. Благодаря, господин председател. Вие споменахте, че сега се събираме за последен път на заседание на Комисията по външна дейност в Европейския парламент. Затова от името на АОДЕ искам да благодаря за всичко, което направи нашият председател Елмар Брок. Той застъпваше позициите на парламента в много важни моменти от световната и европейска политика. Благодаря и на теб, е, Дейвид, за толкова удачно воденото заседание на нашата комисия. Действително, е, европейските институции трябва да функционират като едно и ние сме само компонент от това едно цяло. И в периода 14-19 сътрудничеството с върховния представител за външна дейност стигна нови висоти. Затова искам да попитам до каква, до къ... считате ли, че има възможности за подобряване на нашето сътрудничество? Искам да отправя някои въпроси. Често се случва да не се отделя достатъчно внимание, когато едновременно се случват важни неща, да речем на световно и на регионално ниво. И понякога загърбваме въпроси, свързани с нашето непосредствено обкръжение. И на фона на цялото ни сътрудничество, как оценявате сътрудничеството с върховния представител и оптимистични ли сте за следващия етап на това сътрудничество? Благодаря сега от националните парламенти. Думата има за отнемето от Унгария. Thank you, David. 155. Благодаря. Аз съм на място номер 155. Благодаря отново за поканата. Надявам се, че подобен формат на сътрудничество между националните парламенти и вашата парламентарна комисия ще продължи. То бе започнато от вашия предшественик господин Елмар Брок и продължено от вас, за което ви благодарим. Що се отнася до документа, който обсъждаме, считам, че е напълно закономерно да се постави и въпроса как общата политика, външна политика и политика за сигурност да бъдат направени по-ефективни за Европейския съюз. Не са много нещата, с които можем да се гордеем в тези области. За съжаление, в последните няколко години Европейският съюз не нямаше водеща роля. Той по-скоро следваше събитията, затвори се в себе си и вместо, за съжаление, да покажем повече лидерство, ние не можахме да направим това. И подобно затваряне на Европейският съюз е сериозен проблем, защото в нашето непосредствено съседство има големи проблеми. Нека да се обърнем и към Западните Балкани, и към източното съседство. Няма да изброявам е, подробности, но считам, че всички е, сме наясно е, кои са предизвикателствата, които се изостриха в последните няколко години. Приветствам изготвянето на документа смятам, че ние трябва да проявим новаторство, да търсим нови форми за засилване на външната политика, политика за отбрана и политиката за сигурност. Искам да си помисля кои ще са предизвикателствата. А що се отнася до гласуването с квалифицирано мнозинство, аз лично съм против. От името на Унгария мога да кажа, че по отношение на външната политика, опитът ни с приемане на решение с квалифицирано мнозинство е недобър. Примерно, квотите за презаселване на, мигра... на мигрантите – това породи огромен разнобой в Европейския съюз, именно поради начина на вземане на решение. Има теми, по които трябва да се гласува с единодушие. Понякога се назначават и специални представители с квалифицирано мнозинство. Това удовлетворява ли ни? Гръцкият министр, който е обвинен за корупция, е назначен за върховен за представител на Европейския съюз и Гърция не може да блокира това назначение, защото няма вето. Така че мисля, че на този етап на интеграция в Европа не сме готови. Мисля, че е, гласуването с квалифицирано мнозинство само ще задълбочи разделението в Европейския съюз, а то е достатъчно голямо. Искаме ли да го е, направим още по-тежко с въвеждането на квалифицирано мнозинство? Така че нашето мнение е категорично не за квалифицираното мнозинство. Необходимо е да се търсят компромиси. Компромисът е една от основните ценности на Европейския съюз и когато формулираме и най-важните предизвикателства пред ЕС, ще можем да търсим и компромиси. Не може да се пренебрегват позициите на малцинството, защото това води само до разногласие. А по отношение на документа и НАТО, като че ли има негативизъм към НАТО, към Обединеното, към щат, е, Съединените щати, извинете. Примерно Иерусалим. Защо непрекъснато трябва да се критикува Съединените щати? Не считате ли, че това не е най-интелигентното поведение? края на кращата националната държава решава къде да е столицата и къде да са съответните представителства. Извинете, ние трябва да изглеждаме, изграждаме мостове, което в документа не виждаме като политика. После Западните Балкани. Не подценявайте заплахите от там трябва много ясно да се каже, че Северна Македония и Албания трябва да могат да започнат преговори за Европейския съюз. Там трябва твърдо да кажем да. Председателят прекъсва. Благодаря. Имайте предвид, че прескачате времето си за изказване. Аз лично не считам, че това, което коментира Словакия е проблем. Сега господин Чао Станък, е, евродепутат от Обединеното кралство. Много е, се радвам, че съм тук, е, защото, имайки предвид датата за Брексит, можех и да не бъде. Много съм е, разочарован от колегите в Националния парламент, които изтръгнаха контрола от ръцете на правителството в финалната фаза на преговорите и накрая не успяха да се споразумят за нищо, включително и вчера по четири различни варианта. Аз лично е, така очаквам, така се съм успокоена от това, че само три гласа не достигнаха за идеята за мек, така наречен Брекзит. И в последния референдум имаше най-много подкрепещи. Но в края на кращата е, последните стъпки остават е, до няколко дни остават до излизането ни. И като че ли варианта да излезем без делка, също се очертава. Надявам се обаче да получим удължение на срока и да се проведе и втори референдум. Проучванията показват, че публиката в Обединеното кралство си е сменила мнението, не само защото вече има повече млади, които могат да гласуват. Преговорите за Брекзит като че ли е, подействаха като вакцина е, срещу е, желанието на други страни да се отделят от Европа. И е, надявам се, че депутатите на, от националните парламенти тук са съгласни с господин Туск, който счита, че чисто стратегически Обединеното кралство трябва да остане в Европейския съюз. В нашата комисия последните години се опитвах да направя така, че да бъдем в тясно сътрудничество с Обединеното кралство и след излизането му по всички въпроси на външната политика и политиката за сигурност и отбрана, за да можем да ги ангажираме. Аз представям е, Лондон и сега виждам, че там е, се случват неща, които не ни харесват. Аталанта се изнесе от Лондон и отива в Испания и във всички случаи от ключово значение е Обединеното кралство е, с е, различния си статут има съответни въоръжени сили, има възможности за разно, разузнаване, за това трябва да участва в политиката за сигурност и отбрана. Като става дума не само за външна сигурност, но и за вътрешна. Тоест да имаме възможност да се ползваме от всички бази данни в борбата с международната организираната престъпност и тероризма. Моята страна трябва да остава с Европейския съюз и се надяваме, че все още има шанс това да се случи. Благодаря на господин Чарлз Танък. Още доста заявки за изказвания има, затова ви призовавам а ако можете да се придържате до две минути и половина. Господин Ковач от Хрватия. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, uh, uh, Дейвид. Бих искал да покажа, че съм добър, симпатичен човек и ще бъда по-склонен към компромис. Европейския съюз и НАТО са различни организации. Хубаво би било да говорим в положителна светлина и да представяме в положителна светлина отношенията между ЕСА и НАТО. САЩ и Европейския съюз в крайна сметка формира, така да се каже, политическия западен спектър. И би трябвало да продължим да бъдем едно семейство. Трябва да се действа естествено, като отчитаме необходимостта от стабилност на европейския континент. Какво виждаме обаче на територията на Европа кризи и виждаме НАТО като факторът, като силата, която в крайна сметка гарантира нашата стабилност. Нека да видим как какво се случва по отношение на Северна Македония, на Черна гора, Косово трябва да действаме, отчитайки европейската сигурност. Става дума за нас, за Европейския съюз, за членовете на Европейския съюз, които ще трябва да се погрижат за стабилността на нашия континент. Трябва да спрем да се оплакваме от от, за другите страни, които, да кажем, присъстват в по-голяма степен някъде. А, госпожа Алю Мари, най-сетне ще уравновесим нещата по отношение на полове. Благодаря. Три много кратки е, коментара, е, свързани с казаното в залата от представители на националните парламенти. Първо, връзката между външната политика и политиката за отбрана. Казахте, че е, политиката за отбрана се подчинява на външната политика. Аз съм работила като министър по, и мога да кажа, че във е, всяка е, страна нещата са различни. И тъй като в Европа а, работиме е, по въпроса за външната политика на европейско ниво, там трябва задължително да слагаме и въпроса за правата на човек. Е, не можем да оставяме наши представители да бъдат, да загиват в чужди страни и да не повдигаме този въпрос. После, НАТО и европейската политика за сигурност и обрана. Тук няма конкуренция. Ние си сътрудничим. НАТО е огромна и силна машина но тя се движи бавно, а европейската отбрана е много по-лека и бърза за реагиране, много по-бързо може да реагира на кризи, примерно в Африка. За, за това трябва да виждаме как двете се допълват. Европейската политика за обрана ни дава възможност да реагираме бързо по време на кризи и след това, ако кризите се задълбочават, има нужда и от НАТО. Но действително има проблем. В Кипър американците винаги искат да се налагат и очакват от Европа обаче да извършва усилия. Нека да не забравяме, че е, Европа е основен носител на средства в НАТО. И е, като се има предвид, че има много страни, които са скептични, ние определено трябва да правиме усилия. Освен това, трябва да сме напълно ясно, че в момента в Европа а, от средствата за отбрана а, е, варират от 1 до 10 на глава на, е, от населението. Някои а, е, правят огромни усилия, Франция, Обединеното кралство и други. Други нулеви а, разчитат на останалите. Но трябва да си даваме сметка, че световното положение в момента е крайно опасно и всеки трябва да поеме своите отговорности, и всеки национален парламент трябва да е наясно, че бюджета за отбрана трябва да се повиши. Благодаря, Мишел. Госпожа Дори от Германия. Благодаря, господин. председател. Присъединявам се към преждеговорившата. говорившата защото наистина е много важно да имаме обща външнополитическа стратегия, не само в връзка с Трансатлантическия съюз който си е мислил, че лесно ще се отървем от господин Тръмп, нека да се зачете в доклада Мълър. Важен, важна е гледната точка на Европейския съюз. Има едно становище още от 2008 година на Европейския съюз. Важно е да се върне, върнем към него. Трябва да имаме повече правила, повече а, обвързващи условия когато говорим за фонд, то фондът не бива да бъде само за отбрана, който да дава възможност за износ на оръжия. Напротив, трябва да имаме и е, фондове за конверсия. Ние не сме страни които ще се деиндустриализират. За това трябва да помислим и за, дирек, за директивата за оръжейния износ която да се обнови. Но нека да се върнем на доклада. Смятам, че идеята за създаване на съвет за сигурност е отлична, но трябва да подчертая, че непременно трябва да има женско представителство, не само в връзка с член 20. Много добре знаете, че жените, участващи в умиротворителни операции, много по-бързо постигат успехи. И на последно място, във връзка с интернационализацията и глобализацията, възниква важният въпрос за процесите на дигитализация в политиката на отбрана. Те трябва, тя трябва да има много по-широко място във връзка с разработените системи, но нека да не забравяме и въпроса за човешките права. На него трябва да се набляга повече, отколкото до сега. Да, трябва да има равноправие между половете, но не само това. Не може ОНЕ да има определени правила, а Европейският съюз просто да се вписва в един контекст. Трябва да имаме предвид това и да укрепим и вътрешните съпротивителни сили на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря на колегата. От името на Европейския парламент ЕФДД Джеймс Кардвър също от Великобритания. James, where are you? Charles, I'm as, I'm as unhappy uh, as... Особено щастлив съм, че стигнахме до демократичен резултат през 2016 година. Да, трябва да се има предвид, че до голяма степен аз не съм съгласен с неща, които са свързани най-вече с европеизацията и с е, по-силната интеграция, е, но при всички положения трябва да съм съвсем откровен е, и винаги съм се старал да бъда такъв. Надявам се, че поне това ще ми се признае. Да, няма да говоря сега за Брексит. Това ще бъде втората тема днес при дискусиите. Но много често ние казваме, че трябва да имаме предвид собствената си съдба, да вземем съдбата си в собствените си ръце, естествено по отношение на външната политика и политиката на отбрана. Това е изключително важно за 27-те държави членки. В Швеция, в Австрия знаете, че има правителства, в които е, има и популистски сили, и по-крайни сили, но нещата се развиват е, добре. Е, това е избора на населението там и ние трябва да го зачитаме. При всички положения много хубаво работа се, вършва, се върши в сферата на външната политика и отбраната през последните години. Но да, аз съм съгласен, че не всичко може да се постигне само с НАТО и е необходима европейска сила за отбрана и сигурност. Следващият оратор е от Испания. Благодаря, господин Председател казва господин Рохас Гарсия. Благодаря, господин Мак Алистър. Благодаря за поканата на комисията. Няколко думи за миграцията. Проблемът миграция е един от, едно от най-големите предизвикателства на, пред Европейския съюз и той има много измерения, т.е. подходът трябва да е комплексен и дълновиден. Политиката трябва да почива на солидарност и на взаимна отговорност. Важно, важен е граничният контрол борбата с нелегалната миграция и борбата с мафията, която представляват каналджиите, не изключва да направим възможна и законната миграция. А за да се концентрираме върху това, трябва да изчерпам всички аспекти на проблема. Трябва да имаме подробни планове за действие и реакция на Европейския съюз, за да имаме законна миграция. Борбата с каналджийството, колеги, е един от стълбовете за борба с нелегалната миграция. Тук трябва тясно сътрудничество между Европейския съюз, държавите членки, но и с НАТО и съседните страни ежегодно 7 милиарда долара а, се печелят от каналджийство. Това са хора, които на практика биват поробени. Ето против това трябва да се борим решително. Европейският съюз до сега предприе различни мерки, за да разбие бизнес модела на каналджиите. До сега имаме известни успехи, но за да има такива успехи, трябва трудничество между агенции като Frontex, операции като като Посейдон, Тритон, Унафор и София. Да, има добри резултати, но на всички ни е ясно, че те не са достатъчни, защо именно за това трябва да продължим да работим. Следващият оратор е господин Иво Вайгъл, Европейски парламент. Благодаря, господин председател. Аз съм от Словения. Виждам, че има и малка делегация от е, Словенския парламент. Е, и за да е, направя нещата по-удобни за колегите ми от Словения, ще говоря народния си език. Е, аз съм в Европейския парламент през последните 10 години. Член съм на комисията АФЕТ. Тази година ще напусна Европейския парламент с известна горчивина – Струва ми се, че е, нещата започват да стават по-опасни, отколкото преди 10 години, когато за първи път станах депутат тук в Брюксел. Европейския съюз вече не е глобален играч. Е, не участва равноправно на масата на преговорите, когато става дума за е, мир и война. А, всъщност това са основните въпроси, които би трябвало да бъдат в центъра на нашата обща политика за отбрана, за сигурност и външна политика. Тъжно е, че ние като че ли не използваме достатъчно често целия инструментариум и всички възможности, които са на лице. Ще трябва да сме по-активни по отношение на международно-правните е, споразумения, е, когато става дума и за многостранни, и за двустранни споразумения – е, да се говори единствено за е, международното право е, като предпоставка за решаване на проблемите е естествено много важно, като имаме предвид, да кажем, конфликта между Израел и Палестина, конфликтите в Западна Сахара, Украина и така нататък. Списъкът е много дълъг, няма да изброявам всички конфликтни точки решенията могат да бъдат намерени. Не могат да бъдат е, е, намерени без е, достатъчно мнозинство, което да подсигури водещата роля на Европейския съюз в световен, в глобален мащаб. Само така ще бъдем един важен играч Господин Бизе от Френския сенат е следващия оратор. Благодаря, господин е, председател, господин Макалистър. Първо, абсолютно е, се присъединявам към думите на колежката Лио Мари по отношение на ролята на Европейския е, съюз и НАТО. Те действително се допълват в много голяма степен. А по отношение на бюджетите, действително Полша, Франция, Германия отделят много сериозни суми. Следва и другите да го направят. Штатите е, непрекъснато ни призовават да направим това и те са и сериозен е, глас, който има своето влияние. И когато е, отделяме достатъчно време и средства по политиката за сигурност и отбрана, би следвало да, слу... да обръщаме внимание и на гласовете на, на гласа на щатите, които правят това от много дълго време. Изключително важно е националните е, парламенти, е, по отношение на квалифицираното мнозинство да си даваме сметка, че всички, които са останали в е, този начин на гласуване, се чувстват парализирани. Е, добре е да има възможности да се влияе на вота. Но по отношение на това е, как да се гласува, трябва да си дадем сметка, че ако във външната политика и политика за отбрана не минеме на гласуване с квалифицирано мнозинство, ще се озовем в състояние на парализа. Економиката и събитията в военната област са, са толкова бързи, че ние винаги ще оставаме в позиция на догонващи ги, ако нямаме възможност да реагираме по-гъвкаво. И за следващия мандат и комисията би следвало да се мисли за това да се премине към гласуване с квалифицирано мнозинство. Благодаря. Сега от е, името на Европейския парламент Кристиан Преда. Благодаря, господин председател. Две думи. Първо, за квалифицираното мнозинство. Аз лично съм за, защото е, вече работя в тази комисия 10 е, години. Бил съм и координатор – е, чувам и различни мнения по темата и от е, евродепутати, и от националните депутати. Но една от слабостите на Европа в края на краищата е именно е, факта, че когато има единогласие, не винаги може да се постигне компромис реално това е начина да се сложи е, и вето включително за блокиране на досиета по външната политика. Второ, темата Западни Балкани. Следващия парламент и следващия комисар, който ще отговаря за близкото ни съседство, трябва да се заеме с темата разширяване на Европейския съюз, защото ако продължаваме в този ритъм, ще загубиме Западните Балкани. За нас като европейци е, е огромен шанс да можем да ги присъединим. Благодаря на господин Преда. Сега четирима представители остават господин Изреждат се имената. Frau Mandala from Germany and Mr. Voskiewicz from Poland. Did we miss somebody here? А, още някой дали желая да се изкаже? Това са последните оратори. Е, първо господин Бенешик. Благодаря. Господин Щетина отправи въпрос за Вишеградската четворка. Аз съм председател на долната камера за европейски въпроси. И мога да кажа, че ние имаме официална платформа и се опитваме да координираме нашите политики и позиции. А темите, които разглеждаме, всъщност е, са избрани от е, необходимостта на момента. Вишеградската четворка като че ли се възприема като монолитна група с е, не толкова различни мнения и евентуално създаваща проблеми. Но по отношение на миграционната криза и нашата позиция няма да коментирам в подробности, само мога да кажа, че е, всъщност позициите са много по-нюансирани. Полша гласува по един начин, Чехия бе готова да полиеме много повече мигранти. И това, което ни дразни е именно, че ни се налагат квотите. Унгария вече от една година е приела хиляди мигранти. Словакия а, си е спазила квотата. А, по отношение на нашия президент, тя, а, ние излязохме с декларация, че положението ще върви в посоката, която се случи, така че е, нека да не се разглежда с е, така предразсъдък Вишеградската четворка. А какво ще се случи, всичко зависи от нас. Е, до голяма степен зависи от нас. И подобни регионални издружения в Европа не са изключение. Примерно Бенелюкс е един такава е, съюз. И е необходимо действително по отношение на НАТО да се допълваме. Напълно съм съгласен с казаното това. От 25 години ние поне сме членове на НАТО. И е, подобни междупарламентарни срещи по темата външна политика е нещо много удачно. Е, считам, че е много важно да е, имаме предвиди докладите, които приема Европейския парламент, но също и много да мислиме за избора на своите представители, повече отколкото сте били до сега. Благодаря. А, преди да продължим нашите дискусии, нека да поздравим господин Мишел Барние. Добре е дошъл. 4-5 минути, Мишел, ще ни изчакаш. Да. Господин Коменчини, Италия, има думата. Грация, президенте. Е, Благодаря, господин председател. Искам да взема отношение по два въпроса. Първо, трябва да кажа, че сме против квалифицираното мнозинство в съвета. Споделям резервите, изразени от някои колеги. Най-вече, че тази система е насочена против суверенитета на държавите членки и техните народи, както и не отчита особеностите и правата, които трябва да се защитават. Мисля, че въпросът е много деликатен и ние сме против квалифицираното мнозинство. Другият въпрос, по който искам да взема отношение, е незаконната миграция. Споделям казаното от испанския колега Проучванията показват, че най-вече в Италия и Испания властите са оставени сами да се борят с проблема, като проучванията сочат, че всичко това е бизнес на организираната престъпност, която пълни джобовете си от търговия с хора реализирайки огромни печалби, които след това инвестира в други престъпни деяния. Т.е. трябва да се борим с това явление и Европа трябва да даде своя принос. Разбира се, че е хубаво че Фронтекс става по-силна като агенция, но проблемите не са решени. Италия, Испания, Гърция много често са оставени сами да се борят с проблема. Тоест проблемът не е само а, с организираната престъпност, и за сигурността в Европа, защото с незаконната миграция в Европа могат да навлязат опасни джихадисти или други престъпници, а, е, разпространяващи тероризъм в Европа. Затова потвърждаваме препотвърждаваме факта, че ни е необходима помощ от другите европейски страни. Естествено, че помощ заслужават и онези страни, от които идват мигрантите, за да имат стабилност в родината си за в бъдеще. Госпожа Мандала, благодаря за поканата, тъй като времето напредна. Искам просто да отправя едно послание от Германия. Ние сме надежден партньор в НАТО. Само като Европейски съюз – можем да работим за сигурността в Европа. И само ако сме заедно, можем да бъдем водещи в Европа. Затова Общият съвет за сигурност е добро решение. Имаме общи поделения за бързо действие това е начина по който трябва да се отнасяме към въпросите, да бъдем единни и като надежен партньор на НАТО. Разбира се, че трябва да продължим борбата с тероризма и да работим за разширяване на Европейския съюз. Благодаря на господин Танок, че днес е тук. Това е знак, че нещата продължават и че продължава да има отношения между Великобритания и Европейския съюз. Благодаря. Последен оратор, господин Воскевич от Польша. че бързо Благодаря, господин председател. Е, трябва да бъда кратък, това ми е ясно. Дискусията днес е изключително важна. Много от е, говорилите преди мен говориха за квалифицираното мнозинство и е, като альтернатива за е, единодушието, като принцип за взимане на решение. Е, всъщност, когато говорим за европейско единство, трябва да си даваме е, сметка, че е, то се гради в крайна сметка именно и на принципа на единодушието. Е, това въжи и за ОПСО, и за ОБППС. При всички положения ние трябва да можем да разчитаме един на друг така че принципа за квалифицираното мнозинство, за което говориха и е, много от колегите и Чехия и Словакия, е, е отрешаващо значение. Очевидно въпрос, който няма да решим днес. Но, мисля, при всички положения е, трябва да се движим максимално близо до абсолютното мнозинство. Благодаря. Благодаря. И уважаеми колеги, дискусията беше изключително интересна. Добре беше, че чухме различни мнения по различни външнополитически теми. Установяваме, че има различия по отношение на квалифицираното мнозинство, както и по отношение на Европейския съвет за сигурност, че трябва да продължим да работим по тези въпроси. Сигурен съм, че през следващия мандат ще говори много за ОВППС, защото има проблеми за решения, а и анкетите показват, че голямото мнозинство от европейските граждани очаква от нас напредък по този въпрос, но както често се казва, дяволът е в детайлите. И така, позволете ми сега да преминем към точка 10 също, така да се каже, може би най-важната точка за днес. Е, още веднъж поздравявам много сърдечно Мишел Берние е, за това, че отделя време за нас. Е, той винаги е бил много желан гост на нашата комисия в Европейския парламент. Нека да кажа няколко думи от името на Европейския парламент. Имам впечатления от последните месеци и последните години, като имам предвид най-вече и работната група, която бе създадена за насочване на въпросите, свързани с Брексита в Европейския парламент. Имам впечатление от работата на Мишел Берния и неговия екип и това засилва моята увереност, че Европейския съюз може да говори в един глас. Естествено, на първо място трябва да благодаря много сърдечно на Мишел Барнея и неговия екип за това, че така успешно защитава интересите и ценностите на Европейския съюз и води преговорите. Политическата декларация, преговорите за, относно начина на отегляне на, Европе, на Обединеното кралство със сигурност не бяха лека задача. Някои от аспектите се отнасят до външната политика, политиката на сигурност, политиката на отбрана на Европейския съюз. Е, е, е, те са свързани с външната дейност на Европейския съюз. Ние знаем, Мишел колко си заед в момента, особено след последните събития вчера и докъсно през нощта най-вероятно сте разговаряли и сте мислили, така че ще трябва при всички положения да отчетем това. Е огромна натовареност и за това сме ти още по-благодарни. Добър ден, нали не съм длъжен да говоря на английски? Нека да говоря на френски, за да покажа, че има разнообразие в културите и ние трябва да се борим за това. Благодаря ви, благодаря за поканата. Както знаете, аз съм политик и излизам с изявления в моменти, е, когато съм работил е, по различните си е, постове. Бях и външен министр, работил съм и по договора от Лисабон, свързан с външната политика и политиката за отбрана на Европейския съюз, така че съм изключително заинтересувана от темите, с които вие се занимавате като парламентарна комисия с толкова динамизъм. А също така с тези теми се занимават и е, всички представители тук от националните правителства, от комисиите по отбрана. Аз лично 20 ти на години съм бил национален депутат. Благодаря. Е, вие ми казахте, че ми благодарите, че съм тук. Аз всъщност аз благодаря на вас, че присъствате. Вече две години е, се занимаваме с преговорите, които никога в никакъв момент не бяха тайна. Аз съм посетил всички 27-28 страни на Европейския съюз, ако, когато искаш Обединеното кралство и там можех да отида. Посетих и Польша и всички останали страни отделих време да се срещна с националните парламенти, защото вие също сте засегнати от това, което се случва с преговорите, защото те имат отношение към всички ваши граждани и е, дружествата. А, и е, всички подробности по този развод, който се опитваме да е, организираме по един стикован начин. Много по-интересно от моя гледна точка обаче е бъдещето, бъдещото партньорство с Обединеното кралство и различните теми за това партньорство, освен външната политика, политиката за сигурност и отбрана, са теми, които трябва да бъдат решени под формата на сключени е, смесени споразумения така че всяка от 27-те е, страни членки или съответните парламенти трябва да се произнесат с е, единогласие за бъдещите типове партньорства с Обединеното кралство. Така че далеч не е рано да разговаряме по тези теми. Затова и е, посещавах националните парламенти, за което ви благодаря и за гостоприемството и за подкрепата за екипа по преговорите. Водих ги с изключителен екип. В момента се намираме в много тежък момент на преговорите. Те е, практически прекъснаха от е, е, парламента, бяха прекъснати от парламента на Обединеното кралство. Ние работихме с Обединеното кралство, ние не работим срещу тях. Заедно с тях постигнахме споразумение още преди 4 месеца. Това споразумение си е на масата. То предвижда едно подредено, координирано изтегляне. Ето вижте колко страници се съдържат в това споразумение. Не е лесно да бъде изчетено. А втория част от пакета е този текст, който е много по-лесен за четене, за вас също много важен, така наречената политическа декларация, която съпровожда споразумението. Споразумението е за миналото, защото като във всеки развод трябва да си уточним взаимоотношенията и от миналото, а в тази декларация се описва пътя за бъдещите взаимоотношения на партньорство с тази голяма страна. Обединеното кралство отказа за трети път да подпише това споразумение. Вчера вечерта отново имаше една серия от отрицателни вотове, което е разочароващо и изненадващо, смайващо. Камерата на общините които решиха, в края на кращата тази страна реши да напусне Европейския съюз, но там в момента не се очертава никакво положително мнозинство. Всичко е отрицателно. Мнозинство срещу споразумението, мнозинство срещу липсата на споразумение, мнозинство срещу всички други предложения, включително макар и много малко мнозинство, както видяхте вчера за споразумение за митнически съюз. Там бе е, загубено това споразумение с два гласа, казва господин Бърние. Но в края на кращата не по този начин ще се изтегли Обединеното кралство по един организиран начин. А ако, ще, ако не искат да няма споразумение, трябва да се гласува споразумението. Ако Обединеното кралство иска да излезе от Европейския съюз по един организиран начин, има един единствен начин да го направи споразумението за оттегляне, което ние договорихме с тях където засегнахме всички теми и където намерихме правни отговори за създаване на правна сигурност при е, Брексит. И сега в положението, в което се намираме, варианта да се излезе без споразумение е доста веро... вероятен, мога да го кажа, от позицията на отговорностите си. Много вероятен, но ние сме готови. За нас това не е вариант. Ние не държим да, да излизат да Обединеното кралство без споразумение, но се готвиме и за този вариант. Брексит заема разговорите за това какво се случва в Европа от няколко месеца. Нашата енергия и нашето време са посветени изцяло на това. Но ние би следвало да посветим това време и енергия на позитивни теми. Госпожа Меркел още в началото на процеса коментира, че е, бъдещето на Европейския съюз е много по-важно от Брекзит и аз съм напълно съгласен с това. И се надявам, възможно най-скоро да можем да обърнем поглед към новите и истинските предизвикателства. Да проведем преговорите е, и както ги проведахме в позитивен дух, да се обърнем към предизвикателствата, които са много по-тежки за нас. Климатичните промени, економиката, технологическите войни, миграцията, европейската отбрана. Председателят на Европейската комисия Юнкер още преди 4 години излезе с много амбициозна програма, където се засягаха ред теми и защита на инвестициите, миграцията и така нататък. Е, президента Туск е, предложи на Европейския съвет е, да се занимае с теми като индустриалната политика или взаимоотношенията на ЕС с Китай. Тоест, това са големите теми, които ще определят бъдещето ни в момента. А вие се сблъсквате с тях в ежедневната си дейност. Знаете как се разпространяват е, различни заплахи, включително за социалната ни спойка, за демокрацията, тероризма, кибератаките, е, организираната пропаганда и дезинформация от е, външни страни уронването на някои основни принципи на нашата е, е, сигурност, е, темите, щатите, отношенията с НАТО. Сега трябва да празнуваме годишнина, но поставането под въпрос на многостранните рамки на сътрудничество е също проблем. И като цяло налагането на сила в ущърп на права, примерно, на, на правото, примерно, начина по който действат щатите или Русия или дори Китай. Та, в такъв контекст ние е, се занимаваме с е, изтеглянето на Обединеното кралство, което по, от Европейския съюз, което по-своему е начин да се отслаби Европейския съюз. За това трябва, нали, в тая посока се действа извън Европейския съюз, а и вътре в него. Примерно, аз така контактувах в това отношение с Найджел Фараж, коментирахме някои неща и накрая го попитах следното. Вие се обявихте за Брекзит, спечелихте кампанията. Съжаляваме, но така уважаваме факта. Сега ето изготвихме договор за изтеглянето ви. Как точно виждате нещата от тук нататък? Как виждате бъдещето на нашите взаимоотношения между Европейския съюз и Обединеното кралство след Брекзит? Каква е вашата визия? и отговорът му беше напълно е, ясен. И ние трябва да го знаем и да го помним. Господин Бърние, каза той, след Брексит Европейския съюз няма да съществува. Donc, détruire, ces gens détruire... Тоест, той, тези хора искат да разградят Европейския съюз отвътре, а и отвън. Затова ние трябва да се грижим за Европейския съюз. Можем да търсиме да има реформи, да оглеждаме европейските политики по отношение на субсидиарността, да решим дали ще вършиме повече неща заедно или не. Трябва да търсиме промени но основата си остава. Ние трябва да останем заедно, за да запазим Европейския съюз и да отстояваме своите интереси, както имах отговорността да правя аз това в преговорите. И в този контекст дипломацията, отбраната, развитието, сътрудничеството с други региони на света, като например Африка, са едни от основните устои, по които да налагаме Европейския съюз като основен участник в международните процеси. И в годините, които предстоят, трябва да засилиме и дипломатическите си инструменти, да не бъдем разделени, както понякога сме се оказвали, примерно по отношение на Венецуела или човешките права. Трябва да правим един общ анализ на заплахите, да сме постоянни в действията си с представителствата си по света. А тук въпроса за гласуването с квалифицирано мнозинство е наш приоритет. Трябва много по-ясно и сплотено да изразяваме своите позиции. Ние сме най-големия донор в международен план. Е, донор за развитие. Но ние трябва да отстояваме и своите интереси и безпокойства по отношение на определени страни. Дипломацията трябва да предприеме и по-економически, по-търговски ориентирани подходи. А по отношение на европейската отбрана, ние трябва да се грижим за сигурността на нашите граждани. Всяка страна, проучванията показват, че гражданите очакват, и това съвсем не е странно, да има обща сигурност и отбрана. Това в никакъв случай не противоречи на националните политики за сигурност и отбрана нито пък на участието на страните членки в НАТО. Няма нищо противоречащо и с нашите двустранни споразумения с много страни в света, включително и с щатите. Въпросът е да постигнем е, капацитет за потушаване на кризите в самия им е, зародиш – тази е наша амбиция, която формулирах пределно теле, е, кратко, е, е амбиция на 27-те, но тя не изключва партньорство, примерно, с е, Обединеното кралство. Е, това, което чух и е, да се каже тук в залата. Дипломацията, развитието, отбраната, е, Нашите амбиции, нашите интереси са да изграждаме устойчиви и дълги партньорства с Обединеното кралство. И в това се съдържа и духа на тази политическа е, дипломация, е, декларация. Извинете, ако не сте я прочели, прочетете. Ние я договорихме с екипа на Тереза Мей. Защото ние искаме Обединеното кралство да е един съюзник, постоянен член на съвета на сигурност. Ние сме разположени географски близо, имаме общи ценности и би следвало да бъдем солидарни, е, солидарни изправени срещу заплахите е, за сигурността. Затова вече почти една година от миналия юни започнахме да работим за начина по който ще се базират нашите взаимоотношения. Обединеното кралство излезе из така наречената бяла книга – формулирахме е, индекси методично, които да, с, с които да търсиме точки на сближение. И постигнахме съвсем немалко. Нека да цитирам петте механизма, които идентифицирахме заедно с Обединеното кралство и по които сме готови да работим за нови споразумения и партньорства. Първо, стратегически диалог – за да обединим нашите усилия в рамките на ООН, особено в съвета за сигурност, да отговорим на големите предизвикателства в международен план, примерно Иран, процеса на мирния процес в Близкия изток, климатичните промени, но също и политически диалог, стратегически такъв, за да допълниме нашия режим на санкции – Второ, рамка, оперативна рамка за сътрудничество, така че Обединеното кралство, ако желае да може да участва в усилията на Европейския съюз за стабилизиране. Примерно борбата срещу пиратството в Аденския залив или при обучението на военните сили на Сомалия ако желая, Обединеното кралство може да работи заедно с нас за подобно оперативно сътрудничество в райони извън Европа. Трето, възможността да се е, участва в проект, научни изследвания в областта на отбраната. Така че да има и оперативна съвместимост. Тук е, може да се търси сътрудничество, нови видове постоянно структурно сътрудничество и през агенция, съответната Европейска агенция Обединеното кралство изказва тези желания. Също така е, можем да сътрудничим в е, рамките на Европейския форум за отбрана, който ще създадем. Четвърто, четвъртия механизъм за сътрудничество е в областта на разузнаването особено борбата с тероризма или е, неразпространяване на ядрени оръжия или е, също борба с хибридните заплахи. Също така е, борба с киберзаплахите, обмен на информация, международно сътрудничество, оперативно сътрудничество между всички агенции на Европейския съюз. Това е петия механизъм, който заедно с Обединеното кралство идентифицирахме и описахме в политическата декларация. Готови сме да работим по него, възможно най-скоро да, да сключим споразумение, след като регулираме развода, да имаме възможност за сътрудничество. Освен това сме предвидели възможност за сътрудничество а, на момента, според нуждите за, по стратегически въпроси преди е, края на преходния е, период. Да има достатъчно гъвкаво партньорство, без е, договори, без прекалено строги предвидени мерки. Да бъде достатъчно гъвкаво това партньорство и да бъде пропорционално, примерно по отношение на санкции при военни операции, за директно и интензивно сътрудничество е, и ние сме готови да е, промеляме и интензивността на нашите ангажименти спрямо Обединеното кралство според нуждата края на кращата Обединеното кралство вече няма да е член на клуба. Те го напускат по собствена воля. На нас това не ни е приятно, но това е тяхно решение. И е, с подобно е, партньорство е, Лондон ще бъде от най-близките съюзници на Европейския съюз и ще има възможност да отстоява своите позиции. Всеки път, когато се срещам с представители на националните парламент, парламенти и, и когато идвам в Европейския парламент, винаги казвам тези неща. Благодаря и на комисията председателствана от господин Макалистър за подкрепата и за е, резолюцията на парламента за, външ... за бъдещите ни взаимоотношения. Знам, че от самото начало вие казахте, че ние няма да е, се пазарим и да залагаме вътрешния пазар за е, сметка на политиката за сигурност и отбрана. Готови сме да сътрудничим и подобни партньорства – имат нужда в края на кращата и от една минимална юридическа правна рамка. Затова ние сме готови да работим по тази правна рамка, дори и преди Обединеното кралство да напусне. Ако това не се случи, ще има много последици, дами и господа. Е, в никакъв момент не сме работили за това да няма споразумение, да няма сделка, защото си даваме много ясна сметка какво ще означава това и за партньорството си за сигурност. Много по-малко ангажименти, много по-малко възможност за комуникации, включително и в е, областта на разузнаването е, по отношение на санкциите и така нататък. И ако е, Обединеното кралство не отговаря, не работи в мисиите на Европейския съюз, няма да може да се изгражда и капацитета на агенцията за отбрана за тях, защото няма да има възможност за такова сътрудничество. Тоест, липската на сделка ще означава, че няма да има организирана рамка за изразяване на обща воля. Трябва да се подготвиме и за този сценарий, т.е. да има разнобой във всички стратегически политики, които се водят нашия върховен представител ги изразява и ще има дискусии с Обединеното кралство. Ще има възможност за обмяна на поверителна информация, но а, тя често ще бъде едностранна, защото няма да имаме възможност за сътрудничество, включително в областта на отбраната и военната област. Отново мога да кажа, много съжалявам, че се е, случва Брекзит но е, аз лично искам това да се случи по един организиран начин. Във всички случаи и двете страни губят. Никой, никой не може да ми покаже какво печели някой от е, Брекзит и от едната и от другата страна. Съжаляваме, ще трябва да се опитаме да организираме това изтегляне по възможно най-интелигентния организиран начин. Вие сте политици и аз е, и мисля, че всички е, разбираме, защо е, това се случва 52% от е, гражданите на е, Обединеното кралство са гласували против Европа. Те нямат доварие, не разбират Европа, но е време, освен последиците от Брексит, да си извадим и полуки за това. Освен това, е необходимо да осигурим е, защита, закрила. За това трябва да разговаряме с Обединеното кралство за е, максимално благоприятна рамка за, сигур... за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната. Благодаря. Cher Michel Barnier, nous vous remercions. Много, много ти благодаря, скъпи е, Мишел Бърние. Е, госпожи и господа, е, колеги, невероятно дълъг е списъка на желаящите да се изкажат, да зададат въпроси. Ще даваме думата на трима колеги, след това ще помолим Мишел Бърние на всеки три въпроса да отговаря и ще се опитаме да включим колкото е възможно повече е, изказвания. Но много ви моля да бъдете колкото е възможно по-прецизни и по-стегнати в изказванията си, за да можем да дадем думата на колкото е възможно повече оратори. Баронеса Армстронг, е, Обединеното кралство. Е, добро утро! Аз съм от горната камера. Е, долната камера е много заета днес. Е, ще се спра на е, това, което каза господин Барние, но също и доклада, подготвен от горната камера миналата седмица, за отношенията и отвъд отношенията след Брексит, така да се каже, отвъд Брексит, отношенията с Европейския съюз. Така че ще говоря в този дух, опирайки се на чутото от Мишел Бърния и нашия доклад. Става дума за три основни сфери. В допълнение към казаното от Мишел Бърние на е, не би трябвало да е, допускаме несигурност е, и правителствения механизъм, който се съдържа и в политическата декларация и споразумението за отегляне, ще продължава да съществува. Не би трябвало да има никакво съмнение в това отношение. Ние смянам, смятаме, че действително много грижливо трябва да се обмислят и подготвят нещата. И това, което трябва да направим е да се ангажираме в формалните структури, официалните структури и да мобилизираме колкото е възможно повече хора, говорейки за е, отговорността, която се поема по отношение на бъдещето. Е, е, това е, на практика ще доведе до повече подкрепа за реално сътрудничество. И нещо, което също е много важно, макар и неофициално, е, сътрудничеството с Агенцията за отбрана, структурите по сигурността и така нататък. Ние настояваме за повече и по-тясни контакти между Обединеното кралство и е, Европейския съюз, е, тъй като смятаме, че е, тези агенции работят доста ефективно. Съжалявам много, госпожа Амстронг, че трябва да ви прекъсна, но трябва да сме много стрикни в регламента за изказване. Имаме известни международно правни договорености и е, споразумения. И при всички положения трябва да се борим срещу популизма, срещу е, радикални мнения. Е, референдума се състоя в крайна сметка в разгара на миграционната криза. И тогава видяхме колко страшни могат да бъдат именно радикалните виждания и отляво и отясно. Така че много ви моля, нека да продължим да работим заедно, за да решаваме сериозните въпроси, да засилваме демокрацията, сътрудничеството. И това ще даде възможност да се развиваме добре и да процъфтява и Европейския съюз и Великобритания в бъдеще. Две минути регламент. Много стриктно ще спазваме регламента. Нашия е, колега от Европейския парламент от Шотландия има думата. Няколко думи от името на шотландците, да. Е, е, много е, важни са въпросите, които трябва да се решават. Съжалявам много, че в момента няма да мога да разгледам нещата така широко, както бих искала, но ще трябва да се съобразявате при всички положения с Конституцията на Обединеното кралство. Няма да се спирам на подробности. Като че ли през последните 24 часа това става в все по-голяма степен, но същевременно се приближаваме към сценария без поразумение, неорганизирано излизане. Това на практика се очертава в британския парламент. Очевидно не Тереза Май, е, според мен, е виновна. Има трима души в нейната партия, обаче, които са главните виновници за е, този най-лош сценарий. Е, как точно ще изглежда сътрудничеството по отношение на външната политика, на отбраната, сигурността, участието на Обединеното кралство в програмите в тази сфера? Много важно е, естествено, да е, има стриктни финансови е, договорености в това отношение, е, които да се обвързват не само с декларации, но и с конкретни решения за бъдещето. Румънски колега ще говори. Сега госпожа Та има думата. Благодаря ви за възможността да говоря и да се спре е, на чутото от господин Берние. Много високо ценя всичко това, което е, е, той лично и неговият екип са направили. Сега преминавам на родния си език. Да, излизането на Великобритания от Европейския съюз. Стратегическото партньорство с Великобритания е изключително важно и след Брексит за 27-те държави членки на Европейския съюз. Ние очакваме съвсем конкретни стъпки от страна на британското правителство Естествено, економиката стои на първо място и за Великобритания, и за нас, и търговските и економически отношения, но а, на, наравно с економическите и търговските взаимоотношения са и взаимоотношенията и сътрудничеството по отношение на сигурността и отбраната външната дейност на Европейския съюз до голяма степен е, трябва да е, бъде е, също на първо място, което договаряме взаимоотношенията си с Великобритания в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Първия кръг завърши Мишел. Euh, първо на госпожа Биро това, което казвате и което е, желаете от името на вашата страна, която се намира в много неврологична и стратегическа точка в Европа, за нас изключително важна. Е, вашите думи показват, е, иллюстрират много добре е, основата на проблема, както каза и госпожа Армстронг. Ние искаме и това беше всичко, което се опитах да кажа сега. Ние имаме нужда от споразумение, от стратегически партньорства с Обединеното кралство. Имаме елементите за това. И това в никакъв случай не противоречи на двустранните споразумения, които евентуално Румъния, Германия, Франция, Естония, Литва е, могат да искат да сключат с е, Обединеното кралство. Двустранното сътрудничество ще си продължи по политики или по отделни програми за изграждане на капацитет за сътрудничество в е, НАТО за тези страни, които са членове на НАТО. Не всички са това сътрудничество ще си продължи. А това, което се поставя под въпрос е как да се организира оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Неговото присъствие, неговия капацитет да участва, да дава мнения в е, операции и програми и инициативи на Европейския съюз. И госпожо Армстронг, трябва да кажем е ясно. Не е едно и също да си в е, Европейския съюз и да си извън. Не може да продължаваме взаимоотношенията си по начина, които са били до сега. Трябва да се търсят други начини за сътрудничество, стратегическо партньорство, е, Говорихме за тези пет механизма или 10 други. въпроса е да се намери начин за стратегическо сътрудничество. Но, госпожо Армстронг, има последици от решението на вашата страна да излезе от е, общия пазар, от Митническия съюз. Вие се оттегляте от 750 международни споразумения. 750 международни споразумения механично, автоматично, юридически вие се оттегляте. Европол и, и ред други. А, това си има своите последици. Няма да е, коментирам е, в, е, конкретно какво се случва в Обединеното кралство, политически импас, е, но проблема е много по-дълбок, отколкото просто въпроса за Брексит. Не мисля, че е, само е, Брексит и съответното споразумение и предпазния механизъм за Ирландия са проблема. Нещата са много по-дълбоки. Е, кризи има и в други страни. Е, знаете дебата и в е, моята страна за това как, какви са нашите взаимоотношения с света, какъв е наши, какво е нашето място в Европейския съюз и така нататък. Това се задаваме и ние. Същите въпроси очевидно се задава и Обединеното кралство. Аз е, ще уважавам в винаги дебата, парламентарния дебат в Обединеното кралство. Винаги ви слушвам много стимулиращо е всъщност дебата там. Много, много стимулиращ дебат. Но а, моето мнение няма да се смени. Съжалявам за Брексит. Никога в моето поведение и в моите думи не бихте е, открили е, желание и стремеж да отмъщаваме. Но Брексит е факт и вие трябва да поемете отговорностите си. Миналата седмица на Европейския съвет се каза това. Отваря се възможността Обединеното кралство да си поема отговорността. Или ще подкрепите споразумението, за да излезете по един организиран начин, ние изготвихме това споразумение по, с цялата подкрепа на правните инструменти или решавате да излезете без споразумение. Това си е ваше решение, ваша отговорност – или решавате да искате допълнително време за преговори, но трябва да ни кажете за какво са тези това време за референдум, за национални дискусии, за е, отговор... дискусии между големите партии, не знам. Но ако се иска удължаване на срока, ръководителите на европейските държави ще трябва да знаят защо е, освен това трябва да се има предвид, че трябва да организирате задължително и избори за Европейския парламент през май. Няма друго да коментирам. Стана дума за финансовия регламент. Ако няма споразумение, това ли е въпросът? Ако няма споразумение, какво ще се случи с коментари извън микрофона, които ние не чуваме? Ако има споразумение, тогава ангажиментите, които са прияти е, заедно за потребителите, ще е, се спазват и ще се спазва финансовия регламент. За това се дава и този преходен период от две години. Ако няма споразумение, първо, е, климатът ще бъде различен, защото като няма споразумение, няма и доверие практически се скъсват връзките на доверие. И тогава ще... А пък за да изградим бъдещите си взаимоотношения, имаме нужда от доверие. Тогава вашата държава ще има нужда да има взаимоотношения с нас, а и ние с вас но това ще се случва много по, по много по, в по-ниска степен. Ще трябва да се започне да се работи за споразумение за свободна търговия. Примерно в транспорта темите на Брекзит си остават. Ирландия, финансовия регламент, финансовите ангажименти на Обединеното кралство, които са юридически ангажименти, правни ангажименти. Освен това, гражданите отново ще поставим въпроса. Ако се обърнете към нас след като излезете без делка, ще трябва да се започне решаването на всички тези сериозни истински въпроси. Ирландия, финансовите ангажименти и така нататък. Благодаря. Следващия тур. Сега господин Сала Франка, господин Анжел и Фройд от Европейския парламент. Eh, eh, Благодаря, господин председател. Искам да се обърна от името на ЕНП. Благодаря на господин Бърние за сериозната и отговорна работа в такива сложни условия характеризиращи се и с геостратегически заплахи от страна на авторитарни режими. Искам да ви попитам следното, господин Бърния, не само във връзка с едно евентуално бъдещо споразумение. Защото често се питаме какво ще стане. И първият ми въпрос към Мишел Бърние е, следващ, е следният. Ако няма споразумение за напускане, т.е. Брексит без сделка, какво ще стане с сметката, която все още е на масата? Ще бъде ли дадена втора възможност? Има ли въобще възможност за преразглеждане на споразумението, т.е. за започване на нови преговори. Защото вчера не достигнаха само три гласа. Трябва ли да се договори друго споразумение? ако се вземе решение в долната камера или сегашното споразумение може да се адаптира към събитията. Защото ако ще има ново споразумение, ще трябва да мине време. Искам да кажа, кое би било най-много в интерес на Европейския съюз. Игнасио. Благодаря, Игнацио. Господин Анжел Люксембург. Благодаря, благодаря на господин Барние, че отделяше толкова много е, внимание и време за диалога с националните парламенти. Три пъти го посрещнахме в Люксембург и това бе не само в помощ на депутатите, но и за общественото мнение и медиите, защото нашите граждани си дадоха сметка, че Европа не е само е, проект за мира и за економиката, а е проект за гражданите. И това стана благодарение на тези преговори и вашето присъствие, благодарение на което е, гражданите си дадоха сметка какво ще загубим евентуално е, в Европа. Вие работите за единството на Европа. Как оценявате риска за това единство? за бъдеще, когато ще договаряме бъдещите си взаимоотношения с Обединеното кралство. Какво трябва да правим, за да запазим това единство? И е, в рамките на преговорите за бъдещите взаимоотношения с Обединеното кралство, е, има ли вече, намерихте ли так, чувствителни е, моменти, деликатни, които биха засегнали това единство? Знам, че вие е, с много такт е, и внимание ще водите и тези бъдещи преговори. господин Фройнт от Австрия. Uh, да, благодаря ви. Позволете ми първо да благодаря на господин Бърние. Действително, изключително важна и много добра е работата, която вършите на 2 април се е, срещаме с вас и ние оценяваме много високо вашата готовност да разговаряте с нас именно на тази дата. Е, след е, е, второто гласуване е, и е, преди четвъртото гласуване е, в Британския парламент казах, че е, може би не е, е издържано от правна гледна точка да се гласува четири пъти в един парламент по едно и също време е, или в кратко време едно след друго за едно и също споразумение. И същите политици, които всъщност правят това нещо в парламента, казват, че не е възможно в рамките на 2-3 години да се гласува по една и съща тема на референдум повторно. Е, да, е, като че ли е, действат като дявола с така тамяна, страхуват се от него и бягат от референдума. Не знае дали ще се съгласите с мен, но в крайна сметка това е едно много ясно противоречие, според мен, в поведението на британските парламентаристи. Е, това е, може би, е, последното ми изказване. Благодаря много и на теб, Дейвид, за чудесната работа, която извърши и за инициативите, които организираш. Желая ти е, много успех в твоята бъдеща работа, както и на членовете на Комисията за външна политика. Много се надявам, че Европейския съюз ще има една много силна и добре съгласувана външна политика. Благодаря. Благодаря, колега Фройнд. Мишел, може би още един оратор. Лорд Кино от Камерата на лордовете. Да, благодаря, господин е, председател. Направи ми впечатление колко топло ни посрещнахте е, е, днес. Е, демократичната машина е нещо много сложно, естествено. Няма нищо по-мъчително от съзнанието, че сме в центъра на вниманието, за съжаление, покрай тези неприятни събития при нас. Е, много внимателно слушам е, е, всичко. Знае и как отразява BBC събитията в средносрочен план. Трябва да мислим за решаване на проблемите, свързани с бъдещите взаимоотношения. Хубаво е, че има еволюция в това отношение и от двете страни, не само в Великобритания и тук в Европейския съюз. Много се надявам, че в крайна сметка ще изкара, изкристализира идеята, политическата идея, която движи партиите близо около центъра и няма да се обличат хората по радикални и крайно десни или крайно леви идеи. Много важно е всичко това. Важно е, естествено, да се реши въпроса с промените в договора, е, принципа за единодушието и принципа за квалифицираното е, мнозинство е, е много важен в това отношение и той беше като че до голяма степен и в основата на това решение на британските граждани. Ние зачитаме естествено мнението и желанието на нашите граждани, но това, което трябва да си признаем е, че в момента като че ли се намираме в, е, е, на кръстопът и не можем да решим на къде да тръгнем. Е, в бъдеще много се надявам, че ще продължим с нашите тесни контакти и взаимоотношения по-хубаво е да се събираме и да се радваме заедно на постигнатото, отколкото всеки да крачи самостоятелно по своя път. Това обещава по-добър път за всички нас. Когато споменахте Норвегия, нека да коментирам Норвегия предпочета да не е член на Европейския съюз. Беше и предложено по време на преговори за присъединяване, но тя реши да остане в единия пазар. И това съвсем не е сложно, защото този пазар не е национален и автономен. Този е, пазар е е, дава е, нейния пазар сега допринася е, за вътрешния пазар. Но тяхното постижение е благодарение на тяхната дипломация. А, тук коментирахте колко труден е дебата в Обединеното кралство, каза господин Фройнт. Аз няма да коментирам. Това са си процедури на Обединеното кралство, ние ги уважаваме. И както каза господин Фройнт, тези последователни гласувания все още дори не са и приключили, нали? Доколкото разбрах, ще има отново индикативни вотове и тази седмица, така че процесът не е приключил, ние го следим с внимание. Е, стига да има шанс, да има е, възможност нещо е, така с уважение към това, което те искат да направят, те да поемат отговорността си да се възползват от шанса да одобрят споразумението. Трудни ден не момента и никой не може да се радва от него. Никой. Никой не се радва от това, което се случва в Обединеното кралство в момента. Да, ще ни е необходима енергия, независимо от обстоятелствата. Ако всичко се развие добре, ще започнем с нови преговори, надявам се максимално бързо. Ние сме готови. Ние сме готови. Европейската комисия си има отговорността да води преговорите от името на Европейския съюз във всички области, които са застъпени в е, политическата е, декларация. Едни е, поне десетина 20 различни типа преговори. Ние сме готови, имаме мандатите за преговорите в рамките на линиите, очертани от политическата декларация да започнем с тези различни преговори за всички области, за търговско споразумение, транспорт, е, сътрудничество между полицейските органи, съдебно сътрудничество и така нататък. И времето ще е съвсем а, кратко в края на краща този преходен период. Ние можем да го продължим, но дори да стане 3 или 4 години, като се има предвид колко време ни трябваше за да сключим споразумение с Канада и Япония, съвсем не е дълго това време. И освен това, малко извън ролята ми на а, преговарящ, аз не съм само преговарящ, аз съм политик, Бих казал, че е, съвсем е, е, е времето сега да си извадим полуките от Брексит, да чуеме гражданите, които не винаги разбират дори къде са предизвикателствата, за да можем да започнем с решаването на тези предизвикателства в близките десетина години. Благодаря на господин Анжел за оценката. Ние ще продължим да работим по същия начин. Той може да бъде удачен и за други случаи. Но в край на кращата е, нищо не пада от небето. Всичко е свързано с волята на е, ръководителите на държавите. Е, това единство се роди от там. Всички са наясно колко сериозна е факта на Брексит с геополитическия контекст Средиземноморието, Либия, Сирия, Русия, китайското влияние. Всичко това създава чувството на отговорност и на крайна важност на ситуацията – и така че е ясно, че е по-добре да бъдем заедно, за да се преборим с предизвикателствата, отколкото да останем по-отделни. Много съжаляваме, че Обединеното кралство избра да е, е само, а не солидарно. Ние решихме да бъдем солидарни и това ще е, което ще даде възможност да се промени Европа единството за бъдеще. Ако продължим по същия начин да действаме, с, по начина по който създадохме е, доверие, е, ще успеем. Е, не мога да кажа, че винаги ще има това ниво на доверие. Има си разлики. Има разлики в степента на економически и културни подходи. Но в края на краищата ние се борим за, е, за примерно целостта на вътрешния пазар. От Sky News ни питаха, вие не искате ли прекалено много, не е ли редно Европа да, да даде концесии. И аз казах, само че тук не става дума за търговски преговори, ние не се пазариме не можем да поставяме под въпрос единния пазар и Обединеното кралство го знае много добре това, защото то го изграждаше заедно с нас 44 години. И именно заради единия пазар не уважава и Китай и е, Штатите. Не става дума за зона за свободен а, обмен, става дума за екосистема с интегрирани системи, а, общ а, надзор, общ контрол, общи а, законодателства и така нататък. Не може единия крак да е тук, другия от другата страна. Не. Тук си има своите предимства, но има и своята вътрешна организация. Така че е, Люксембург, е, Франция, Германия, дружествата там имат своите интереси. Сега, когато ни викаха в Чекърс британците и искаха е, е, да, да имат е, е, предимствата на единния пазар, но без ангажиментите, е, е, да приемат, да речем, 25% от стандартите и да могат всичко друго да си правят както е, искат. Ама това не е справедливо за, за европейските производители, така че не може да се дават предимства. И не става дума за прекалени изисквания, става дума за е, един процес е, на напускане на нещо изградено и ние не можем да си позволим да го разграждаме. И благодаря. Благодаря и на господин Салафранка за подкрепата. По отношение на въпроса за бюджета, въпросът си остава. Ако няма сделка, всички бъдещи обсъждания с Обединеното кралство ще си останат тези въпроси. Гражданите, е, Ирландия и финансовите ангажименти за да и тогава ще трябва да се търсят нови отговори, за да създаде и някаква нова основа на доверие. Споразуменията си остават на същата юридическа правна основа и ние ще използваме е, тази празна основка. Няма да има мини споразумения. Ако не се приеме голямото споразумение, ако се прекъсне доверието, е, след това а, вие ще дойдете и ще започнем да обсъждаме отделни теми и тема по тема ще трябва да възстановяваме доверието. За това ви казвам, че до края, все още не сме стигнали до края. Господин Юнкер каза, че е, търпението на европейците е доведено до е, край, но аз имам още малко търпение ще изчакаме Обединеното кралство да направи всичко възможно да ретифицира споразумението, евентуално да поиска от нас да променим политическата декларация. Може за няколко дена, седмици, може да се постигне. И може да има много повече амбиции в тази политическа декларация но не можем да хвърлим през прозореца цялата свършена до тук работа, защото след това не, няма да бъде възможно изобщо да има споразумение. Благодаря, Мишел. Желаем ти спокойствие, сили е, е, и ние ще е, запазим също спокойствие и ще изчакаме, докато се случи нещо но при всички положения продължаваме да ти се възхищаваме. И сега преминаваме към Чарлз Танък, господин Бизе, господин Нант и господин Ковач, господин Танок. Да, благодаря. Говоря от лично мое име. Аз представлявам едно мълчинство в Европейския парламент. Съгласен съм с Мишел Бърние. Очевидно става дума за един процес на разрушаване, на унищожаване, когато говорим за Брексит. При всички положения е, много е, ефективно се действа по време на е, преговорите от страна на екипа на Европейския съюз и на Мишел Берние. Много важно е да запазим един конструктивизъм и в нашите отношения във външната политика, отбрана и сигурност. Това е така. Става дума за една ситуация, която и двете страни губят. Но е, за моята страна съм сигурен при всички положения, че тя е, трябва да се постарае да има повече е, и по-тясно сътрудничество с останалите 27 в Европейския съюз. През 2017 година още говорихме за това в рамките на нашия комитет за уреждане на оттеглянето на е, Великобритания. Според мен е възможно едно по-дълго удължаване, така че да има възможност за организиране и провеждане на втори референдум, който да даде възможност на хората да премислят своето първоначално решение. Става дума не само за външната сигурност, става дума и за вътрешната сигурност на страната, защото много важна е в крайна сметка ролята на Обединеното кралство по отношение на шенгенската система на Европол и всичко онова, което е свързано с вътрешната сигурност, естествено е много важна сфера на преговорите и това ще бъде поставено под въпрос при един неуреден, неорганизиран изход на Обединеното кралство. Господин Бризе. Благодаря. Искам първо да благодаря на господин Бърние за работата и за ангажираността му. Един въпрос по индикативния вод вчера по отношение на Митническия съюз. Доколкото разбирам, с няколко гласа бе загубен този вод и там е, е, предложението беше различно е, спрямо договореното. Както казахте, господин Бърние, това е, е най-големия пазар в света. Тук не става дума само за економика, но и за ценности. И е, на 6 юли в е, Чекърс е, е, бе казано, че след като Обединеното кралство излезе от е, единия пазар, ще е, започне да осъществява и дъмпинг. А, американския секретар, министр на търговията е предложил 30 е, милиарда споразумения е, за споразумения с е, търгов, за търговия ще има е, ли промяна на нормите? А вчера спрямо вота в е, Камерата на общините като се не смятате ли, че е, ако те излязат без поразумение, те ще могат да имат злонамерени от така, намерения към единния пазар. Хавиер Нат. Благодаря, Девид. Споделям всички тревоги, които бяха изложени тук от страна на европейците и не е нужно да повтарям казаното. Но би било сюрреално бихме попаднали в роман на капка. ако наистина две минути преди пропуста т.е. Е, сега те първа говорим за бъдещо сътрудничество. Имахме две години време. Сега на фона на британския политически хаос приличаме на отдавник. А онзи, който се опитва да го спасява, също се дави и бива завлечен на дъното. Тук не става въпрос за Великобритания, става въпрос за европейското единство. Това ме тревожи. Няма да има ново споразумение, това е ясно, но по някакъв начин трябва да се стигне до някакво споразумение. И сега, изборите в Великобритания – на фона на вътрешния хаос и на фона на това, че не се намери решение за две години. Може би избори, защото в противен случай би настъпил страхотен хаос в Европейския съюз. Ако отложим, т.е. ще имаме участие в е, европейските избори и 10% от депутатите в Европейския парламент, които работят по законодателството, ще изработват актове, които няма да се отнасят до тях, защото те не искат да бъдат част от Европа. Ще имаме английски комисар, обаче той няма да е част от Европа. Изобщо става въпрос за оксиморон, за взаимно изключващи се неща, което би било много хаотично като послание и много опасно за Европейския съюз. Ето това ме тревожи. Опитваме се да печелим тактически победи, но от стратегическа гледна точка а, ще бъде поражение. Благодаря на Хавиернат. Миро Ковач има думата. Барние по Първо искам да поздравя господин Барние за отличната му работа в Европейския съюз, но е, по историята, е, по ирония на съдбата, е друг французин генерал Дегол се възпротиви на присъединяването на Обединеното кралство в Европейския съюз, а сега отново французин е, води преговорите и иска Обединеното кралство да остане. Това е историята. Според мен, скъпи приятели, много добре постъпихте, че подчертахте, че идеята е да се отслаби Европейския съюз – т.е. че може да се съществува и без него. Аз лично съм оптимист, както каза Романо Проди, смятам, че Европейския съюз ще остане да живее. Но смятате ли, че няма риск никой да не последва модела на Брексит? ако се окаже, че Обединеното кралство ще може да функционира без да е част от Европейския съюз. Благодаря, Мишел. След това имате ли време за още един тур? Се опитам да бъда съвсем кратък. impressionné par votre compagnie. Господин Ковач, много съм впечатлен от вашето сравнение. Аз се чувствам така много, много скромен, измерен с генерал Дегол. Така, не дейте да правите толкова огромни, несъвместими сравнения. Аз не съм нищо в сравнение с него. Но, аз съм член на Голицка партия и няколко години след като генерал Дегол се е оттеглил, президента е предложил да да направиме вод за присъединяването на Обединеното кралство и аз лично работех за този френски президент. Казвате, единството прави силата, да. Ня... Има обаче политици във всички е, европейски страни, които се обявяваха за е, напускането на страната им от Европейския съюз. Само, че в момента никой не го прави. Но ние не сме водили преговорите с тази цел. Нямахме за цел да е, наказваме или да, да търсим възмездие. Никога не исках да влагам емоции и страст в преговорите. Просто само се опирахме на фактите, цифрите и юри... правните формулировки. Ще продължа и по този начин. Без емоции, без страсти. На базата на цифри, обективно и обективно, както току-що казах, обръщам се към представителите на камерата на лордовете. 750 споразумения е, излизате от тях. Това си има своите последици. Трябва да се има предвид това. А, на Хавиер Нарт бих казал да. Сега е, е времето да се погрижим и за Европейския съюз всяко удължаване на периода, ако Обединеното кралство го е, поиска, е, означава, че те ще трябва да организират и избори за Европейския парламент. А да се продължи срока означава да се продължи е, несигурността. Това си има и политическата, и економическата цена. Аз лично имам дълг да напомня това. А в края на краищата ръководителите на държавите на Европейския съюз, ако поиска Обединеното кралство, и ако каже защо има нужда от удължаване по обективни причини за нови избори или за референдум или за организиране на нов политически процес, това е ясно, че ще имат нужда ние нямаме нужда от този период да, да се удължава. Обединеното кралство има нужда от удължаване, за да продължи политическия процес при тях. Но в края на кращата е, има си своята цена това да напуснеш, да, да не бъдеш на масата на дискусиите, да не си този, който решава какви са правилата, защото в края на кращата ние сме един съюз, който се гради на базата на правила. А, вие избирате да не бъдете на масата, където се решават тези правила. Така че има още няколко дни, в които може да се реши, е, да се одобри споразумението, да се отвори вратата, която максимално бързо ще доведе до сключване на е, споразумение за бъдещето. Сега, по отношение на дебата за вота за Митническия съюз. Ако Обединеното е, кралство поиска да бъде член на Митническия съюз, е, не става дума за е, единия пазар, а ако искат те да бъдат в митнически съюз, така както примерно е Турция, да речем вариант Турция плюс, т.е. да се включат и земеделските продукти, тогава те ще останат членове за ще станат членове на нашия митнически съюз и тогава те няма да могат да сключват споразумения с щатите, да речем, освен ако не ги сключват през Европейския съюз. И това трябва ясно да се каже. А ние казваме, когато ако ще е, се договарят е, споразумения за свободна търговия, там вече е, ще се договорят други изключения, които ще бъдат правилото споразумение за свободна търговия с Обединеното кралство ще бъде нещо напълно ново. Ние сме сключвали едни 30 на такива споразумения с Япония, с Канада и така нататък. Тогава се договаря сближаване на нормите, на стандартите, е, докато с Обединеното кралство случаят ще е точно различен. В момента те са тотално интегрирани заради единния пазар и сега е въпроса да се разделим. Въпросът е как ще стане това разделяне. Дали ще е контролирано, разумно, кой ще го контролира, ще има ли дъмпинг социален, екологичен, економически и така нататък. Ние не сме наивни. Ние имаме начини всички тези неща да се поставят на масата, да се обсъдят и да се организират тези разлики по един начин, описан в споразумение. Господин Танък, споделям вашите мнения. За съжаление, това е. Трябва да сме наясно и трябва в края на кращата да се поемат последиците от Брексит. Например, споразуменията за Париж и други, няма да е възможно да се действа така както до сега. Трябва да си даваме сметка и за взаимоотношенията с други трети страни в този случай. Това, което ние сме е, договорили с трети страни, следва да мислим дали искаме да го договорим с други трети страни. Да, трябва да има споразумение, да, да пазиме така основата на доверието и тези пет механизма, които очертаха за сътрудничество. Ние не търсиме нещо повече, не търсиме нещо различно от тези пет механизма. Така че, честно казано, ако започнем да работим по тези пет механизма добросъвестно и а, с доверие, ще постигнем много. Е, разбира се, трябва ни и е, жеста от страна на Обединеното кралство, за да можем да осигурим стабилността и сигурността на целия континент. Благодаря. Колеги, 11.30 е, вече минава. Отвън пред залата чака комисарят Хан, така че ще трябва да приключим с тази, с тази тема. Опитах се да дам думата на колкото е възможно повече парламентаристи от националните парламенти, но трябваше да дам възможност и на Мишел Бърния да отговори обстойно на зададените въпроси. Нека да уточне, е, независимо от това, е, организиран, неорганизиран е, Брексит, Европейския парламент при всички положения ще трябва да гласува решението. И това е нещо, което ние ще обсъдим в нашата комисия тук. Що се отнася до бъдещето на нашите взаимоотношения с Обединеното кралство, пак комисията АФЕТ е, ще е, стартира е, като водеща комисия работата по едно становище за това как трябва да изглежда нашата бъдеща работа и сътрудничество с Обединеното кралство. Естествено, като имаме предвид и е, групата Брексит в Европейския парламент. Много, много благодаря на Мишел Бърния и се надявам, че отново ще се видим скоро. Благодаря. faccio finta di parlare. Order. So, um... Така, както и <laughs> председателя на Долната камера в Великобритания казва орда, моля тишина, и аз ще кажа. Много ви моля, ако смятате да продължавате с разговори помежду си, е, просто направете го извън залата. Виждам в дъното на залата, че има една е, близо до е, снимката на господин Де Гаспари, които все още много оживено разговарят. Чудесно, благодаря им. Спряха. И така, преминаваме към следващата е, тема, която ще обсъждаме. Имам удоволствието да поздравя сред нас комисаря Хан, който отговаря за политиката на съседство, за споразумението е, и преговорите за разширяване. И така, много-много се радвам, господин комисар, че сте сред нас. Освен, че ви приветствам с добре дошли, е, ще посоча, че Наскоро ние приехме в Европейския парламент нашата позиция във връзка с съседството, развитието, международното сътрудничество, така нареченото НДС и предприсъединителната помощ, ИПА-3 и заедно с членовете на държавите членки парламентът всъщност оформи позицията за периода на следващата МФР. 2021-2027 се още продължаваме разговорите, но се надяваме, че ще има достатъчно средства предвидени за външно финансиране, за по-нататъчни действия, включително и за разширяване за парламентарни е, е, но сътрудничество и така нататък. И така, след тези кратки овни думи давам думата на е, господин Хан. Ще му дам думата. Скъпи Йоханес, добре дошъл. Ще си позволя да говоря на немски. Сърдечно добре дошли и от моя страна на всички представители на националните парламенти. Разбирате, надявам се, че е, след много интензивния е, дебат за Брексит, е, не знае колко интензивен е бил, но със сигурност е бил много актуален и интересен, ще преминем сега към една тема, която може би не е чак толкова спешна за решаване, но също времено е много важна е, също толкова важна, както и случващото се в е, Уестминстър в Лондон. И така, от една страна съседството, е, от друга страна разширяването. И в двата случая става дума за това дали в крайна сметка става дума за е, внос, е, така да се каже, на е, сигурност или на несигурност. И дали и ние самите ще изнасяме сигурност или несигурност. Знаем, че стандарта на живот на, на Балканите е доста по-нисък от или, е, да кажем, в Украина, не само в Косово, е, в е, Северна Македония, стандарта на живота е много по-нисък от този за Европейския съюз, да кажем, за Полша. Но ние знаем, че и преди години, сравнявайки стандарта на живот в Польша, да кажем, с западноевропейските държави членки, е, е, установявахме голяма разлика. А сега можем да кажем, че целта ни е всъщност е, да реализираме нашата визия, да съз... разширяваме съюза, за да, да поддържаме съседство, за да създаваме благосъстояние, да създаваме възможности за едно по-добро развитие и за по-висок стандарт. И това ни се ще да постигнем и в източната на рамките на нашето източно и южно съседство и на западните балонки, е, Балкани. Повече от 20 е, милиона е, мигранти биха могли да а, ни наводнят и една голяма част от тези мигранти са не само при нас тук, а, тези, които вече са влезли, но и на Западните Балкани, и в Украина, в Либия. Има хора, които желаят да напуснат и в Южния Кавказ. Хора, които биха желали на друго място да живеят. Освен това и местните жители гледат към Европа, където економическото положение е много по-добро, условията за живот, доходите са по-добре и се зачитат всички е, лични права и свободи. Тоест, стратегическата ни цел е да тласнем напред економическото развитие и а, същевременно да подобрим а, положението с върховенството на закона защото колкото повече сме в състояние да насочваме международни инвеститори и да ги мотивираме да отидат в тези страни, да търгуват или още по-добре да произвеждат, толкова по-голямо влияние ще окаже това върху качеството, примерно, на съдебната система, защото само прозрачна, функционираща съдебна система може да бъде база за е, стопанска дейност и за бизнес решения, застъпване на тамошните пазари. Това са, така да се каже, нашите основни принципи, които можем да реализираме с различна степен на интензивност, най-вече там, където партньорът е потенциален бъдещ член на Европейския съюз, защото в предприсъединителния процес а и по време на преговорите – можем да постигнем най-висок ефект на лоста и да насочваме процесите и да постигаме устойчиви промени. по втория по сила лост имаме в ръцете си по отношение на страни, които имат с нас споразумения за асоцииране или за свободна търговия, примерно Молдова, Украина и Грузия. И също и с останалите партньори, разбира се, разговаряме в зависимост от степента на сътрудничество, което, което имаме по договор. Значи, общата картина по региони е следната. В Западните Балкани през последните години беше постигнат доста сериозен напредък. Винаги съм пледирал за това, да вземаме, да, да избираме по-дълги отчетни периоди, периоди върху, възоснова на които а, даваме своята оценка, защото понякога има връщане назад, но като цяло напредък е, напредъкът е на лице, особено по отношение на върховенството на закона. Например, в момента е в застой диалогът между Белград и Прищина. Надявам се, че този застой много скоро може да бъде преодолян, защото решаването на проблема и постигането на правно обвързащо споразумение между тези две страни – е основната предпоставка за развитието в целия регион, защото има много регионални проекти, които зависят за добро или за лошо от това какви ще бъдат отношенията между Белград и Прищина. И въпреки това там е постигнато едно определено ниво, така че когато възникнат проблеми тук или там, естествената реакция е отговорните фактори да вдигнат телефоните, да се чуят и да е, поговорят как могат да успокоят обстановката. Преди няколко години, може би, всичко това щеше да приключва с насилие, така че според мен има ясна, ясен напредък. Друг признак за ясен напредък – е, че на базата на нашата стратегия за Западните Балкани, която представихме като комисия преди около година, казахме, че бихме приели нов член единствено и само ако този член е разрешил всичките си двустранни конфликти, защото на базата на опита от предишни присъединявания. Вече нямаме желание, така да се каже, да внасяме заедно с членството и стари конфликти. Така че бившата Югославска република Македония, сега Северна Македония, уреди отношенията си с България и то преди всичко и най-вече приключи спора за името с Гърция и сега вече има международно признание като Северна Македония. Сега вече тази страна е единствената в региона от шесте в този регион, която няма открити двустранни конфликти. Искам да ви покажа възоснова на тези примери каква е динамиката на целия този процес. И сега се обръщам преди всичко към колегите от държавите членки. Важно е да не се изпуска от поглед дългосрочната перспектива. Ние като комисия в края на май ще ще представим своя ежегоден доклад за напредъка, където ще направим оценка на ситуацията в отделните страни в региона, плюс Турция. Смятам, че на базата на своите наблюдения ще можем да отправим препоръка за преговори както с Северна Македония, така и с Албания. Или да започнат подготвителни стъпки за, предприс... за прис... преговори за присъединяване и то най-официално. Особено с оглед на положителното развитие в Северна Македония, смятам, че това е повече от уместно. Още преди една година срещнахме в, тяхното, ли, в тяхно лице много разбиране. 25-26 от държавите членки също са положително настроени и след като се изчисти конфликта за името, смятам, че е, би трябвало и сме длъжни да направим следващата крачка. Защо? Добре известно е, че всяка мярка, която се предприема на базата на външно-политическа позиция на Европейския съюз, както и всяка стъпка в процеса на разширяване, се нуждае от единодушно решение на държавите членки. Така че на всяко от различните нива на предприсъединителния процес има критерии, репери, а, условия, които нашите партньори трябва да са изпълнили. Това са условия, поставени на базата на единодушното решение на отделните държави членки. Така че съм дълбоко убеден – че ако нашите партньори продължават да изпълняват критериите, работата си по изпълнението на критериите, то вече въпрос на надежност от наша страна и ние да направим своето. След като партньорите изпълняват своите условия за започване на преговори, той нашата реакция би трябвало да бъде положителна независимо от, и тук се обръщам към онези, които са много загрижени, че утре или в други до някоя от тези страни ще стане член. Осем години преговаряхме с най-новата ни членка Харватия, така че не смятам, че преговорите, а междувременно говорим за процеси, могат да бъдат по-кратки. Напротив, най-вероятно ще бъдат по-дълги. Но точно това е периодът, в който имаме най-много лостове за предизвикване на положителни промени в тези страни. Опитът ни от предишни присъединяване сочи, че не е достатъчно партньорите ни да приемат определено законодателство, нещо, което е, разбира се, основна предпоставка за бъдещото членство, а трябва да се знае как те биват прилагани и устойчиво ли става това. Например, по отношение на борбата с корупцията, всички тези страни има много адекватно законодателство, съответстващо на нашите стандарти. Но въпросът е прилага ли се то, как се прилага, надежно ли се прилага, устойчиво ли е. Манталитетът на правосъдната система, променя ли се съответно. Всички тези въпроси трябва да получат отговор, за да можем да установим, че дадена страна отговаря на европейските стандарти. Често ни критикуват, че не бивало да подценяваме факта, че на Балканите има и други политически сили, които действат. Е, Русия, вече и Китай е, излиза на преден план, Турция, арабските страни и прочие. По принцип в политиката се казва, че страхът е лош съветник. Така че единственото, което мога да кажа е няма а, път, който да заобиколи економическото значение на Западните Балкани за Европа. 50% от чужестранните инвестиции в региона са от Европейския съюз и по този въпрос спор няма. И въпреки това има някои важни инфраструктурни а, проекти в важни от инфраструктурна гледна точка държави. Има и е, друго присъствие, което е доста силно и ние трябва да го съзнаваме. Не искам да говоря твърде дълго. А, сега не искам да приключваме, разбира се, разговора за разширението. Можем да поговорим за конкретни страни, но накратко, след няколко седмици празнуваме 10 години от разширяването. От, мисля, че междувременно знаем как да се отнасяме към интересите на нашите страни партньорки, но и да отстояваме своите интереси. Преди всичко това са економическите интереси, економическото положение и върховенството на закона. Мисля, че пътят по който вървим е правилен, моделът, който следваме е правилен. В отделни сектори на тези стр... отделните сектори в тези страни се сближават по наша инициатива все повече с, с Европейския съюз. Сега сме в последната фаза за първите, от първата декада ще започнем преговори и за следващата и мисля, че това е положително развитие. Малко по-сложно е положението на юг. Там даденостите са доста по-различни. Така, пилотният проект Тунис, например, където има и, и където имаме за цел да тласнем напред економическото развитие, както и развитието на правовата държава. Изобщо там, където има конфликтни огнища, трябва да постъпим така, че да има минимални последствия за Европа. Благодаря. Благодаря, господин Хан, скъпи Йоханец, за това въведение в нашата политика на съседство и разширяване. Сега имаме точно половин час за разговор с комисаря. Моля колегите да бъдат кратки, за да дадем думата на колкото може повече от тях. Започваме с представител на Европейския парламент. На какви слот, слотове искаш да работиш? Йоханес. Отговора беше записвам си. Да, ще се опитаме да, изло, да изчерпим списъка. Госпожа Жуица. Благодаря, господин председател. Преди всичко, господин Хан, преди всичко аз много отблизо следя вашия портфейл, най-вече по отношение на източното съседство, но също и Западните Балкани. Съгласна съм напълно с вас, че не бива да заобикаляме държавите от Западните Балкани е, и да ги оставяме извън обсега на Европейския съюз. Босна и Херцеговина е, е много важна за мен, е, тъй като аз съм от Харватия имаме много а, е, дълга а, е, външна граница а, е, между Босния и Херцеговина, а, Черна гора, Сърбия, а, Харватия. по-дълга, отколкото източната външна граница. Вие споменахте Русия. А, във връзка и с Турция и други страни, които също проявяват интерес към тази част на Европа. Е, ние трябва да присъстваме там, защото тяхното е, присъствие също е много силно. Е, в този смисъл е важно да приобщим Западните Балкани, естествено като се имат предвид изпълнението на всички критерии. Имам един въпрос. Аз съм за това да се промени е, начина на гласуване в съвета. Но естествено, е, е, важните бенчмаркове трябва да има единодушие, според мен. Е, какво е, мислите по този въпрос? Е, очевидно мненията се разминават по този въпрос. Защо е необходимо обаче да търсим компромис? защо трябва да променим начина на гласуване в съвета. Ако говорим съвсем честно, при някои от страните установяваме напредък в изпълнението на критериите, при други не. Благодаря на добра Жуица. Следващият колега от национален парламент е господин Цингарис от Литва. Благодаря, господин председател. Господин комисар, става въпрос повече или по-малко за едно и също нещо. В вашето встъпление споменахте за съществуването на двустранни конфликти. Казахте, че не можем да приемем в Европейския съюз е, държави, които са замесени в двустранни конфликти. Но господин Хан, примерно Украина, не е въвлечена в такъв конфликт. Тя е окупирана украински територии са е, окупирани от страна извън Европейския е, съюз. Това е Русия. Т.е. конфликтът е, е причинен, започнат от Русия. Крим и източна Украина. Тоест, тук става въпрос за проява на европейска а, солидарност. Става въпрос за, за отношенията с Русия, да, когато става дума за енергетика и газ, те са по-специални. Но от друга страна има страни като Украина, където вчера и завчера имаше свободни и честни избори и страната стъпка по стъпка се доближава, се насочва към Европейския съюз, но няма никаква яснота как ще, се, ще, ни, ще бъдем включени в източното разширяване, след като има официална опозиция срещу това от руската част от населението, нещо, което на Балканите не, не е на лице. Т.е. няма баланс между нашето отношение към Русия като снабдител на енергия и говоря за Северен поток 2 и а, Украина, която все пак е обвързана с европейската ценностна система. Господин Пицула от Европейския парламент сега. Thank you. Thank you. Благодаря, председател. Благодаря. Винаги е добре да се срещаме с вас тук по дебати за европейската политика. И е, сега е момента да направим я е, равносметка на края на дебата за това какво се случи в последните няколко години. Въпросът ми е в такъв смисъл – Страните от е, Западните Балкани в момента гражданите протестират срещу правителствата си. Е, даже е, някои анализатори го наричат Балканска пролет. Региона се разкъсва, защото няма и перспектива. Десетки хиляди граждани излизат от там – това забавя и процеса на разширяване и се отразява на репутацията на Европейския съюз. Каква е вашата оценка за тези процеси? Какви са шансовете на Северна Македония, Албена, Албания да започнат преговори? Това би било много сериозен напредък след срещата на върха в София, където бяха много. Бяха, бяха се разродили надежди, които след това изчезнаха. Благодаря, госпожа Совко. Благодаря господин комисар. Русия, Турция, Саудитска Аравия са заели своето място в Босна и Херцеговина. Брюксел може ли да направи нещо за връщането на Бегович и освен това, Министерския съвет. Там съществуват сериозни опасности от страната да бъде разкъсана от влияние. После, членството на Босна в НАТО и другите общности в тази страна. Аз а, обсъждах тази тема с с партии, които членуват в НП и трите общности се чувстват много разочаровани. Thank you. Next is Mr. Toskas from Greece. Господин Тоскас от Гърция. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2018 ήταν μια πολύ θετική χρονιά για τις σχέσεις. Благодаря. 2018 бе много положителна за взаимоотношенията между ЕС и Западните Балкани. Не само по отношение на стратегията, но и защото е, се създаде нов климат и нова среда. И сега за първ път от 30 години министър-председателя на Гърция Ципрес е на официално посещение в Скопие. Там ще се обсъждат двустранни въпроси и някои споразумения. И в такъв смисъл основният момент сега е, е, най-важното е да се използва инерцията, да се върви напред – да се работи с страните от региона, за да не остава той едно бяло петно и да не се дава възможност трети страни и сили да се намесват в региона. Особено е, да не се е, настанява там е, ислам, ислямския радикализъм. Трябва да се работи за проекти за енергетиката, за развитие, защото е, така ще останат и хората на място. Няма да има голяма миграция и ще има повече възможности е, за е, сътрудничество включително и за вътрешната сигурност на страните. Разбира се, има си проблеми в региона. Има проблеми е, в Албания с гръцкото младсинство. Гърция иска да има положителен резултат от е, срещата на върха през юни, особено обаче трябва да се решат е, въпросите с собствеността на гръцкото младсинство в Албания. Благодаря. Благодаря. Господин Косо е следващият оратор. Комисарио. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря Хан. Повечето смятат, че Европейския съюз вече не може да си позволи да се разширява и че няма единодушие между партньорите един от потенциалните кандидати по време на кризата през 2015 е, година, сега пък Брексит. Въпросът ми е свързан с Турция и Сирия. Що се отнася до Турция, сме в мъртва точка. Смятате ли, че ще бъдат възобновени преговорите. Да, ясно е, че Турция не изпълняват критериите от Копенхаген и че има много политически затворници. Но Брюксел не може да просто да махне с ръка предвида на този факт, защото иначе може да се стигне до нежелателни процеси. Северна Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия – как стоят нещата с една кандидатура бъдеща. Да, има проблема, трябва да се проведат реформи преди всичко в правосъдната област, трябва да се проведе борба с корупцията. Има много несъответствия, има и конфликти а, с Гърция, Косово не се признава от много страни, включително Испания, Сърбия също не се отказва от Косово, Сърбия продължава да има добри отношения с Русия, от които също не, ще, не желая да се от, откаже. Как ще се отрази това върху нашите отношения с Русия? Ще се промени ли политиката на Европейския съюз след, към Сирия след победата на сръбското правителство? contextul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene. Румъния continuă се сустинава. Още както стана ясно по време на румънското председателство, още от самото си начало то подкрепя политиката на разширяване на Европейския съюз, като и отдава голямо значение, но разбира се, за това са необходими сериозни реформи. Западните Балкани са стратегически важен партньор за Европейския съюз, така че е важно всички заедно да се опитаме да спазим ангажиментите, които поехме през 2018 година, именно да поканим две от тези страни за преговори, то още по време на нашето председателство. Европейският съюз, разбира се, трябва да има своите приоритети в Западните Балкани. Това е също една от каузите на нашето ам, председателство. Също така и източното партньорство е приоритетно за нас – extinderea beneficiilor acordului de comerț. Черноморския регион. И тук трябва да продължим действието, преговорите за свободна търговия, които вече започнаха с Молдова и Украина, нещо, което също е важно за провеждането на външната политика на Европейския съюз. Освен това многостранните отношения също са важни за нас. Сандра Кълниета има думата. Благодаря, господин председател. Преди всичко е, бих искала да благодаря на комисаря Хан за отличното сътрудничество с него през този мандат. Е, всеки месец се срещахме с комисаря Хан и разговорите с него винаги са били много полезни от политическа гледна точка. Много са причините за тревога. Много опасности като че ли витаят и много страхове се свързват и с новото име на Северна Македония, за това, че може би няма да има достатъчно ясно изразена политическа воля за присъединяването и началото на преговорите. Спомнете си а, е, а, е, за срещата на върха в Солун, когато на практика а, е, започнаха разговорите за разширяване в тази посока и сега нищо няма да бъде толкова лошо, а, ако а, този сценарий, който тогава видяхме как се разви, се повтори отново. А, отваря се малко вратичката, казва се да, ние желаем да започнем а, подготовка на присъединяване обединяване и преговори и след това се затваря отново или се забавят нещата. Русия и Беларус за започват преговори за създаване на някакъв нов съюз. Има слухове за това, че суверенитета на Беларус е под заплаха каква е вашата оценка е, за ситуацията е, Беларус-Русия? И е, накрая е, бих искала да изразя задоволството си от е, начина по който протекоха изборите в Украина. Не защото кандидатите много ми харесват, а защото изборите бяха честни, прозрачно проведени, демократични. Е, е, сигурна съм, че господин Путин не е много щастлив от този факт. Е, благодаря на Сандра Кълнията. Йоханес, ако желаете е, да направим е, е, прекъсване, за да отговорите, казвайте. А сега давам думата на Зомът Бекет. Благодаря, е, господин Немет от Унгарския парламент. Бих искал да поздравя господин Хан. Вие е, обобщихте е, направеното през последните години. За комисията това е много важна тема, много важна сфера на дейност и според мен е, вие изпълнихте успешно вашата мисия, така че вас лично поздравявам много сърдечно за направеното до тук. Двама души са необходими, за да изтанцувате едно танго. Така че от една страна Европейския съюз – трябва да бъде в състояние да понесе следващото разширяване е, и е, по-нататъчното развитие на политиката на съседство, е, за да и от друга страна, естествено, е, оценката, която даваме за изпълнението на критериите на нашите партньори и бъдещите кандидати, трябва е, да бъде е, положителна. Така че как оценявате състоянието на Европейския съюз в това отношение? Има е, леви, либерални е, е, кръгове, които казват, че ние се нуждаем от е, реформа в Европейския съюз. Трябва всичко да променим, да реформираме. Е, и тогава вече ще мислим за е, разширяване. Според мен това е опасен подход. Обеден съм, че разширяването е част от реформата. Разширението е част от решението на проблемите ако се опитваме отново да отлагаме разширяването, е, още преди пет години господин Юнкер каза, е, че в предстоящите пет години няма да има разширяване. Да, добре, е, той най-вероятно имаше право да го каже, но на практика това бе едно отрицателно, негативно послание – Въпросът е, е какво е състоянието, какъв е потенциала е, на е, региона на съседство и региона на потенциалните кандидати за присъединяване. Ако ние отпратим отново негативно послание, на практика ще засилим нестабилността. Как виждате? възможността да се обединим около идеята за това, че реформата се свързва с разширяване. Госпожа Файон е следващия оратор. Благодаря, благодаря, че сте тук, благодаря ви за усилията и работата ви до тук. Много символично е, че днес обсъждаме Западните Балкани, защото ето сега първият ръководител на гръцко правителство от Ципръс е в, на посещение е, в Македония от 1991 година. Това е историческо. Искам да поздравя министър-председателите на двете страни. И това, което казахте за Северна Македония и Албания, надявам се, че те ще получат признание за усилията си и ще започнат преговори за присъединяване. Имам въпрос за Косово. Знам, че е, това е главно въпрос на вътрешни, е, вътрешна работа, но в края на кращата той е и политически въпрос. А именно неизпълнената задача на нашите институции е, да дадат либерализиран визов режим за Косово. Знаете, че миналата година комисията призна, че са изпълнени условията, парламента даде зелена светлина, но за сега правителствата трябва да решат. Е, Косово се чувства разочаровано. Много съжалявам, че не се отпусна облегчения визов режим. Е, смятате ли, че е, ще опитате да сложите тази въпрос на дневния ред на срещата на върха? И ще има ли отново комисар за разширяване? Господин Петърле има думата. Благодаря, господин председател. Днес е един е, знаменателен е, ден. Говориме за Брексит, т.е. развод и за разширяване. Много се радвам, че тук има колеги от националните парламенти. Мандата на нашия парламент още не е приключил, нито на комисията, но искам да благодаря на комисар Хан за извършената работа, за участието му в решаването на толкова трудни проблеми. Днес за първ път е, гръцки премиер е, посещава Северна Македония. Това е добър е, знак. Много се радвам за ясната позиция на комисията по отношение на преговорите. Няма вече време за чакане. Чакахме предостатъчно. Сега трябва да се започне с работа. Този процес е важен за целия регион и за стабилността и мира в Европейския съюз, защото преговорите са най-добрият начин за реформа. А що се отнася до Брексит, се надявам, че всички ще бъдем едини. Благодаря на господин Петърле. Сега господин Миро Ковач. Благодаря. Благодаря ви, господин Хан, за изключително информативно активното встъпление, което направихте. Да, отноча, да уточна, Харватия преговаря 5 е, години и 9 месеца, но общо пред пресъединителния процес не се беше 8 години. Иначе чисто преговорен 5 години и 9 месеца. Абсолютно сте прав, че не бива да позволяваме в Европейския съюз да бъдат внасяни двустранни конфликти. Това се отнася и за Сърбия и Косово. За това искам да ви попитам какво е личното ви мнение за евентуалната възможност за размяна на територии между Сърбия и Косово. Ре, реалистично ли е това? Нека да вметна, че имаше такава размяна между ГДР и Западен Берлин през 1988 година. Така че искам накратко да ви попитам, ви разглеждате ли го като възможност? Разбира се, при условие, че има взаимно признаване. Скъпи Йоханес Хан, въпросът е до кога разполагаме с, пре, с превод. Трябва да приключим в 12.30. Има още шестима записали се за думата, но трябва да оставим време и на господин комисаря да отговори. За това не се обиждайте, ще прекъснем въпросите и ще дадем думата на господин Хан комисарят Хан. Винаги съм казал, в, че във външната политика трябва да се придържаме най-малко към квалифицирани мнозинства, защото ако е необходимо съгласието на 27, 28 или в бъдеще 30 държави членки, ние няма да сме в ролята на активно действащия, а в ролята на реагиращия. Трябва да правим разлика до членството на една страна. Трябва да се вземат около 300 решения и то всички те с единодушие. 289 от тях, според мен, не е необходимо да се вземат с единодушие. Дълбоко съм убеден, че крайното решение, дали дадена страна трябва да стане член, трябва да се вземе с единодушно решение на всички а, е, действащи членове, защото въпросът е фундаментален. Ще увеличаваме ли едно семейство или не. За всичко останало може да се дискутира. Може би единодушно да се вземе решението за старта на преговорите, но определянето на реперите, самите преговори, мисля, че е, е много по-разумно да се ориентираме към квалифицирано мнозинство при това гласуване. Моите сътрудници и моят екип прекарват е, до една трета от времето си по отношение на разширяването, за да убедят една или две страни членки, да вземат решение, което се очаква от тях. Що се отнася до двустранните конфликти, говорихме за Западните Балкани, не за други страни. за Северен поток Европейския съюз има еднозначна позиция, комисията има еднозначна позиция, по стратегически причини не можем да бъдем радостни е, от е, това решение, но ако всички правила и закони са спазени, ние сме за върховенство на закона, този проект трябва да бъде прият пак при условие, че има съответните законови решения и те се спазват. Господин Пикола. Балканска пролет. А, не бих прибягвал до това понятие, защото демонстрациите в Сърбия, Черна гора, Албания имат различни причини, породени се по различни е, мотиви, вътрешно-политически мотиви и са резултат на недоволство от е, правителствата. Но по своето същество са специфични за всяка една отделна страна, така че не бих е, говорил за общ знаменател. Мога само още веднъж да подчертая. Някои колеги попитаха, да, аз съм за преговори с Северна Македония и след това с Албания, за да поне да стартираме е, е, подготовката за преговори за присъединяване, въпреки че някои страни не мислят къде. Принципното решение да се започнат преговори се свежда до какво? Започваме подготовка за отваряне на първата преговорна глава за което отново е необходимо единодушно решение за държавите членки, за това какви ще бъдат първоначалните репери, първоначалните критерии за начало на преговорите. А тук говорим за ясен сигнал – а сигналът е, когато нашите партньори изпълняват условия, те имат правото и на такова изпълнение на ангажименти от наша страна. Това е в името на доверието към нас, но и в възможностите да имаме някакви лостове в региона. Ние сме единствените, които сме в позиция да изискваме нещо от партньорите си. Никой друг няма тази възможност. И, но след като сме обещали нещо, либерализация на визовия режим, а, начало на преговорите и прочее, какво ще си кажат нашите партньори, че всички досегашни разговори са били направо. И, и последствието е, че ще си внесем нестабилност. Така че най-добре е да стартираме тези процеси за Босна Херцеговина. В момента още не са така водещи за процеса, така да се каже. Скоро, миналата седмица бях там. Надявам се, че скоро ще можем да приключим първата фаза и да излезем с така нареченото становище на комисията пред държавите членки и да дадем статут на кандидат но е, условие за това е, е факторите в страната да бъдат в състояние да сформират правителство. Как ще го направят си е тяхна работа. Ние, ние не сме акушерки, е, не можем да акушираме на правителството защото да бъдеш в състояние след, при, въпреки всички трудности, след няколко месеца да сформираш правителство е признак за политическа зрялост. Както всички знаете, де-факто са замразени преговорите с Русия, с Турция, извинете. Средствата, които са предвидени, също са определени единствено и само за подкрепа на гражданското общество в Турция. Сърбия и отношенията с Русия. Една от темите по време на преговорния процес за присъединяване е всеки от партньорите най-накрая на финала да е а, абсолютно съгласен с външната политика на Европейския съюз. Ако не е така, не можеш да станеш член на Европейския съюз. Т.е. трябва да координираш външната си политика с тази на Европейския съюз. Сирия. на един от а, скорошните съвети на външните министри се разбрахме, че се стремим към политическо решение. Без политическо решение няма да можем да окажем подкрепа при възстановяването на страната както и трябва да се реши въпросът за личната сигурност и за сигурността на имуществото на беженците, които в момента се намират в чужбина. Защото съществува основателна тревога, че много от тези бежанци ако се завърнат, ще бъдат арестувани от режима на Асад. Защото там де-факто наистина имаше удържавявания и отнемания на имущество. Така че трябва да се вземе политическо решение по този въпрос, за да можем да окажем помощ. Съвсем наскоро беше проведена много успешна конференция за Сирия. Бяха решен, беше решено какви ще бъдат средствата, които ще, с които ще подпомогнем процесите, преди всичко Ливан, Турция и Ливан и Турция. Господин Канете, смятам, че това, което надявам се ще решат нашите държави членки, или което няма да решат, това ще бъде всъщност признак за това дали може да ни се вярва или да не ни се вярва. Например, една от нашите държави членки от години, от доста време, пречи на встъпването в до... преговори за партньорство с Беларус, за да можем да имаме по-интензивни отношения и да дадем възможност на Беларус да бъде по-неутрална страна. Въобще не говорим за членство в Европейския съюз, но а, Беларус има за законен, легитимен интерес да бъде самостоятелна държава и да се позиционира като такава. Така че би трябвало да бъдем достатъчно открити и да подадем ръка, защото това ще бъде предпоставка за по-нататъчно интензивно сътрудничество. Господин Немет, попитахте готови ли сме за разширяване. Мисля, че във всички държави членки, някъде повече, някъде по-малко, трябва да се проведе съответната информационна кампания, за да могат нашите граждани да разберат защо го правим. Мисля, че много от отговорните фактори в момента обясняват добре и са убедени, но гражданите не са убедени разбирам критиката на някой, като например на президента Макрон, че трябва да се развием институционално и включително и по отношение на вземането на решения с квалифицирано мнозинство или единодушие. Но аз мятам, че двата процеса трябва да върват успоредно, защото както институционалното усъвършенстване ще иска време, така и разширението ще иска време. Не можем да кажем първо ще се оправим институционално и след това ще продължим разширяването. То тогава ще а, сложим кръст на всичко, което сме постигнали до сега и ще обесмислим стратегическите си планове. А впрочем, не забравяйте, че западно-балканските държави, които в момента не са наши членове, Всичките са заобиколени изключително от държави, които вече са членове на Европейския съюз. Т.е. тук става дума за закръгляне, а не за разширение на съюза, за допълване на съюза. Косово. Мога само да се надявам, че нашите държави членки ще си поемат отговорността. Казахме го днес, днес няколко пъти. Косоварите има да изпълняват 94 условия. Те и те ги изпълниха. Това не е просто факт, а е факт достоен за уважение, включително и разрешиха някои свои гранични конфликти. Политиците в Косово в надпартиен аспект поеха сериозен ангажимент, за да гарантират, че е, за това косоварите да не искат безпочв... да, не, да не отправят безпочвени обежиш... Е, молби за обежище в е, Европа. Тоест, те са първите, които убедиха гражданите си да не бягат в Европа. Това заслужава признание. И последно, преговорите между Белград и Прищина. Надявам се тези преговори да продължат. Трябва да ги оставим да преговарят ето, припомням, че споразумението за името между Гърция и Северна Македония е 30-40 страница. Не смятам, че бъдещото споразумение между Белград и Прищина ще е по-кратко. Там ще са стотици страници, там има много проблеми за уреждане. Винаги съм казвал, какъвто и да е резултатът, той трябва да доведе до устойчиво умиротворяване и развитие на целия регион. Не може да има решение, което да се приема от международната общност или от Европа, което да е за сметка на едната или другата страна или на трети страни. Мисля, че това е духа, в който трябва да се търсят решения. Благодаря. Благодаря на Йоханес Хан. Скъпи колеги, сега е 12.35. Е, помолихме е, преводачите да удължат малко работното си време с няколко минути. И така, позволете ми да ви благодаря. Е, благодаря на комисаря Хан и на неговия екип за това, че води много успешно портфела съседство и разширяване на ЕС. Нека да ви съобща сега, че с а, е, а, е, е, председателите на комисии а, и председателите на ръководителите на делегациите ще се видим в а, президентската банкетна сала за обяд, работен обяд. Много, много благодаря обаче на всички, преди да се разделим на за това, че присъстваха на това последно заседание на нашата комисия. Много високо оценяваме вашата готовност да участвате в дискусиите и се надяваме, че скоро ще се видим отново и ще продължим нашето тясно и плодотворно сътрудничество. Закривам заседанието.